Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Дами и господа, уважаеми колеги, добър ден! Нека да а, започнем с първата точка от дневния ред, приемане на дневния ред. Има също а, кратки промени в точка 27 обмяна на становища относно насъчаването на свободното движение на гражданите и предприятията чрез упростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. Тази точка ще се отложи. След това по точка 23 за искане на снемане на парламентарния имунитет на Сотириус Зарианополус е също отложена заради заболяване на господин а, за Арианополос. Имате ли някакви възражения? Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Две уточнения относно а, господин Паци. Първо, че а, правните служби на Европейският парламент в момента проучват досието, т.е. имаме нужда от повечко време да изчакаме заключенията им. И второто, че има уточнения, мисля от господин Спасич, които трябва да бъдат представени от него. Госпожа Регнер и господин Брен най-вероятно ще ги представят. Това са уточнения от юридически характер. Така че аз тук докладвам от името на потърпевшите и на заинтересованите страни в този случай. Благодаря, придържам се към правилата, както и за това искам да спомена, че утре по дневен ред ще взема думата господин Успаских. Разбира се, може да вземе думата, но да се иска допълнително е, експертно становище, според мен е излишно. Въпросът е дъл... задълбочено проверен и имаме всички предпоставки да вземем решение. I understand. Разбирам, че имате много различни предложения за случая с господин Спаски. От една страна да чакаме информацията на комисията и от друга страна да не чакаме. Да, чух становище на докладчицата госпожа Ригнер и аз смя... съм малко притеснен, ако ми се отбелязва, че правните служби на парламента искат да ни дадат някакви допълнителни уточнения, в такъв случай аз не мога нито да спра една процедура, нито пък да се противопоставя на правата на въпросното лице, така че се въздържам. Uh, so we... В такъв случай може ли да оставим тази точка за утре сутринта? и да видим какво ще ни каже комисията. Да оставим това за утре. Какво да оставим? Дискусията? Или да оставим нещата както бяха предвидени по дневен ред? Да го оставим така както е. Не разбрах. Тоест да оставаме го така, както, трябва, както е предвидено. Така ли? Pardon, je suis désolé. Uh, uh, uh, can... Можем да поискаме правната служба утре да ни представи каквото има да ни представя. Що се отнася до дневният ред, нека да оставим темата такава каквато е по дневен ред. Госпожа Регнер. Аз искам да потвърдя още веднъж, за да бъде ясно за всички и да сме всички еднакво информирани. Говорим за дневния ред и ако правилно ви разбрах, господин председателю, вие искате дневния ред да остане в предвидения вид. Тази точка присъства в дневния ред утре и тогава правната служба ще има възможност да вземе отношение, както е предвидено. Това е виждането, което подкрепям. Отговор много добре. Да, благодаря. Приемаме дневният ред. А сега точка 2. Е, съобщение на председателя. Нека да ви напомня, че съвместното изслушване към по-висока отчетност, прозрачност и интегрираност в европейските институции. Това изслушване ще се проведе на 26 март от 9 до 12.30. И в зала 4Q2 в сграда Йозеф Антал. Това е което имам да кажа за сега. По съобщенията, сега трета точка, одобрение на протокола. Ако нямате възражение до края на заседанието, ще... А, ако няма такива възражения до края на заседанието, значи, че приемаме протокола а, от 23-24 февруари 2015. Само по предишното предложение искам да кажа нещо. На 26, доколкото знам, има пленарно заседание. Няма ли да съвпадне това с изслушването? Uh, the, the plenary meeting is on the 20... Uh, пленарното заседание е на 25 марта. we move to point number five. Точка 5. Относно проект на регламент на Европейския парламент съвета за изменение на статута на съда на Европейския съюз чрез увеличаване броя на съдиите в общия съд. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. когато ми беше възложен на работата по този доклад, се опитах да проуча какъв е залога. И това, което ми привлече вниманието е, че Общия съд има за задача да се занимава с огромен брой казуси. И така беше много дълго, много дълги години. И броя на случаите се увеличава. И това е проблемът, който трябва да бъде решен. Предложението, което беше направено на 20 ноември, е да се увеличи брой на съдиите в общия съд. Да има още 12 нови съдии. Това беше предложението, но то не се случи, защото съветът не можа да се споразуме как да се номинират тези 12 допълнителни съдии. Явно причината за този проблем е, че е, членовете на съвета са 28 и съответно и съдиите 28, от които трябва да се изберат още 12. Проблема продължи доста време. Сега като че ли се намери евентуално решение, броят на съдите да се увеличи не с 12, а 28. Тоест всяка държава членка да има собствен съдия. И така ще се реши проблема. Мога да кажа, че това предложение ме остави силно шокиран. Тоест ще има 16 допълнителни съдии над пред, първоначално предложената бройка. И единствената причина за тези 16 допълнителни съдии, защото държавите членки не могли да се споразумеят на коя държава да изберат представителя. И сега виждаме решение, което е абсолютно различно от първоначалното. Вместо 12-те съдии искаме 28. И се иска единият съд да, да се закрие. Това е специализирания съд за обществените услуги. Това е по ам, за обществени служители. Това е съд, който съществува по Лисабонския договор. И нека да напомня, че в началото на процеса стои абсолютно различно законодателно предложение и не смятам, че това е правилният начин да продължаваме. Мисля, че както в Португалия, така и във всички други модерни държави, имаме институция, която се нарича Фраун Али. която всъщност а, не се опитва да, да бяга да търси нови формулировки на а, проблема, а да го реши. И ако смятате, че не сме намерили решение, като увеличим броя на съдиите, Мисля, че бъркате, защото вместо 12 съдии сега се предлагат 28 и затварянето на един друг съд. Мога да кажа, че това е абсолютно различно законодателно предложение. Тук говорите за закриването на съд. Когато предложението беше направено, се говореше само за нуждата да се увеличи броят на съдиите с 12 души. И ето, сега нещата се променят. И никой не е говорил за закриване на съд в първоначалните консултации. И това е единственото предложение, което ни е направено до сега. Това е най-скъпото предложение за решение и за, както за Европейския съюз, така и за дънокоплаците. Всеки съдия на година ще струва около милион евро. Това решение става все по-трудно да бъде подкрепено. Имаме обществено становище, държавите членки а, затягат коланите на бюджетите си. Например, в моята държава са въведени невероятни мерки за ограничения. А вие тук в Европейския съюз казвате, че тъй като не могат да се споразумеят държавите членки, които са за наистина номинирани, хайде да направим съд с 28 съдии. Мисля, че има други решения на този проблем но никой дори не иска да ги обмисля. Защо, примерно, да не се увеличи асистентския състав за всеки съдия? Защо да не се ускорят процедурите? Защо да няма евентуално възможност съдът да има първоначален анализ на осъществимостта на, и на допустимостта на досието. Ако погледнете Върховния съд на Съединените щати, те отхвърлят голям брой казуси точно след е, такова първоначално, първоначално оценка на допустимостта. Така се процедира навсякъде. По същия начин процедира и съдът на ОНЕ по човешките права. Защо и ние да не можем да го направим? Защо да нямаме един, една техническа оценка, техническо-правна оценка на случая и да се реши да стига ли до съда или да не стига. Просто да увеличим продуктивността на съдиите. И броят на случаите, на казусите, с които един съдия може да се занимава за определен период от време. Така че искам да знам какви са вашите цели за постижения в Европейския съд? Европейският съд за човешките права има 47 съди. В Португалия Конституционалният съд взима, за решение и се произнесе по 1027 случая за една година. Всички тези е, съдилища е, работят доста добре, докато този общ съд 26 или 27 е, случая. Как може да има толкова ниска продуктивност? смятам, че трябва да има някакви, някакви обективни насоки. И по този начин можем да работим. Някой трябва да поеме отговорността за постигане на някакви цели. Какво сме направили в края на един период? Какво нашите съдилища са направили? и какви са изискванията, които трябва да спазваме за нас самите и, за, и да прилагаме върху другите. Председателю, колеги, нека да направим оценка на въздействието. И тогава да кажем защо въобще сме стигнали до такава ситуация. Членовете в този парламент – не са чули, не са изслушали председателя на съда, нито пък отделните съдии. Не знам защо е така. Европейският съюз има такъв общ съд. Нека да ги изслушаме, преди да правим прибързани решения. Това е предложението, което исках да ви направя днес. Искам да чуя от съдиите на общия съд – като на първо място слушаме председателя, да чуем какво става там. Какво мислят те за най-доброто решение на техния проблем? Да се увеличи броят на съдиите, да се увеличи асистентите, да се увеличи е, продуктивността на съдиите, например, да им се увеличи с някакъв бонус за отсъдени случаи и да видим по колко казуса са отсъдили. Така че, господин председател, уважаеми колеги, за мен това е от ключово значение. Трябва да решим относно информацията, с която разполагаме. Аз тук имам документи, подписани от всички съдии в Общия съд. Тези документи са изготвени преди няколко месеца, а именно септември 2014. И ето, имаме тук тези документи. Защо тези документи въобще не са стигнали преди това до парламента и до нашата комисия. Те са подписани от председателя на Общия съд. И в Общия съд те се опитват да си решат проблемите, но ние въобще не сме получили тези документи. Да, ние ги получихме случайно. Исках, искам да знам дали този документ е истински. Мисля, че в такъв случай ще знаем какво да правим, защото тук си играем а, на едни манипулативни игри. 28 съдии, които ни казват, че не може да се реши проблема с увеличаването на броя на съдиите, може би ще трябва тогава просто да увеличим другият персонал, което ще бъде много по-ефтино. И се питам, защо не сме го направили, защо този документ не е пристигнал тук официално и не е стигнал до нашата комисия. парламентът не е получил този документ, а той е от ключово значение. Също е, чух, че председателят на Общия съд е заплашван виртуално. Не знам дали има някакви дисциплинарни процедури в това отношение, но има такава процедура срещу председателят на съда, за това, че е създал такива документи с колегите. Ситуацията е много сериозна. Не можем да се произнесем неформално. Защото обаче не можем да се произнесем и формално, защото това е документ, с който ние разполагаме неофициално. И ако не слушаме съдиите от общия съд, до никъде няма да стигнем. Тук говорим за съдии. Без значение дали работи в първоинстанционен съд или във Върховния съд, те е, действат по един и същи начин. И именно за това ние трябва да се обърнем към тях. Най-важното е да имаме независимост на съдиите от натиска, който може да се окаже върху тях. И също говорим за вътрешната независимост на правните служби. А фактът, че някой се е опитал да попречи на тези съдии да публикуват въпросните документи, вече е много тревожен. Така че вземете тези документи, разгледайте ги и ще видите, че те са против предложението, което е направено тук. Не знам кое е най-доброто предложение, но просто искам да имам някаква оценка на въздействието и във всички предложения да имаме добра оценка. Е моето специфично предложение, е, че трябва а, председателя тук на нашата комисия да поиска спешно изслушване на председателя на, на общия съд, както и на другите съдии. И никой не може да пречи на тази комисия, избрана от европейските избиратели, да знаят и да чуят какво мислят съдиите, които работят в Върховния в съда, в общия съд. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Thank you very much. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз вече казах, че според мен е проблематично приемането на възглед спрямо въпроса от гледна точка на бюджета. В моята страна също имаше съкрещение на бюджета, както спрямо правосъдието, така и към много други области. Е, така че въпросът засяга до самата същност на легитимността на държавността е, и е, всъщност това не бива да се забравя и не трябва да се играем с това. Искам само да напомня на скъпите колеги, е, че всеки е, е, европейски български депутат струва 60% от, съда, от заплатите на съдиите. Така че и ние сме скъпи. Значи ли, че трябва да спестяваме от средствата на парламента, като намаляваме броя на депутатите? Аз мисля, че това е въпрос, по който трябва да направим избор. В настояща ситуация съдът е претрупан. Въпросът опира до неговата продуктивност. И доколкото аз знам, общия е, съд е подобрил собствения си рекорд по работно време, защото е взел решение по 800 дела, обаче е имало 900 дела, които са били заведени. В момента се е, гледат дела от 3 до 4 години е срока, за да се гледа дадено дело. И мисля, че този срок е прекалено дълъг. Аз имах възможност да обсъждам въпроса с много съдии. Много депутати, мои колеги имаха същата възможност, когато посетихме съда. Така че аз споделям личния си опит. Е, мисля, че съда е, вече е концентрирала много от вътрешните си процедури и е преценил какви съдебни разноски може да плаща. Така че аз мисля, че съдът сам по себе си се отнася много сериозно към положението. Но най-лошия вариант би бил съда на Европейската общност да няма достатъчно средства и делата да се гледат толкова дълго време, че накрая да се взимат спешни решения, за да може просто да функционира както трябва съда на европейските общности. Освен това, аз разбирам, че и в момента по някои дела се иска компенсации за е, прекалено то им проточване и е, мисля, че не можем да си позволим такива разходи. Последния път е, аз е, казах, че такава вероятност, ако изобщо ние приемем, но, съдъщ, но съвета ще решава, е, дали да се удвои броя на съдиите. Мисля, че парламента трябва да види своите позиции по равенството на половете които са изразени по-рано и може просто да въведем искане, когато ще се назначават е, двама съдии от една и съща държава членка. Единият трябва да бъде мъж или жена. Мисля, че това е чудесна възможност, за да започнем такава практика. Скъпи колеги, искам да ви уверя, че това е в е, духа на нашите предходно изразени позиции. Председателят, благодаря. Е, Господин Звявка има думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, нашия предходен важен и емоционален дебат по време на латвийското председателство Та. Дискусията, която вече проведохме, ме кара да мисля, че може би сме допуснали грешка. Но все пак е, искам да ви напомня, че е, е, през последните години ние вече обсъждахме въпросната реформа. По време на предишния си мандат Европейския парламент неколкократно се е занимавал с въпроса. Обсъждахме го и с госпожа Корис, е, и с Съди. И винаги сме стигали до извода, е, че реформата е, на Съда на Европейския съюз е необходима. Необходима е също така и реформа на общия съд, защото по този начин гражданите и бизнесмените преценяват ефективността на Европейския съюз. Така че аз няма да участвам в отлагането на решението за реформа на Общия съд. В парламента имаме единна позиция е, с председателя Скулис и според мен е странно, че докладчика говори за тайно писмо и че някой е изразил несъгласие. Има много подобни писма. Въпросът е обаче е, какъв е обекта на несъгласието. Искам да ви напомня, че председателя Скорис заяви ясно, че всяка реформа на общия съд, която би довела до оптимизиране на работата на съда, ще бъде приета от съда. Ние зададохме пет въпроса. Е, ние получихме отговор на тези въпроси. Е, всички ние получихме отговор от председателя Скорис и той казва черно на бяло какво е положението е, в общия съд. Нека да започнем с следното. Хареса ми това, което каза преждеговорившия. Ако съдът струва много, ако струва прекалено много, може би и парламента струва прекалено много. Все пак е, никой не казва, че ще намаляваме броя на депутатите, защото излизаме много скъпо. Не знаем ли е, колко много глоби трябва да плаща Европейския съюз за е, отлагане и късно постановяване на решения? Това е, ни струва десетки, а скоро и стотици милиони. Нека да не говорим за пари, това не е най-важното. Въпрос е, е как да подходим към реформата. Може тя да се прилага по два начина. От една страна да се увеличи броя на съдиите или да създадем специализирани състави или специализирани съдилища. Защо искаме повече съдии вместо по-голяма специализация? И ясно е защо. Защото е, единственият специализиран съд, а именно съда е, за държавните служители не е достатъчен, защото там не, няма достатъчно дела, които трябва да бъдат гледани като цяло. Съдиите не могат да гледат дела от общ характер, така че това не е правилен подход. След това възниква въпрос за за помощниците. За помощник съдиите въпросът е, е съдиите ли решават делата или евентуално техни помощници. В е, някои случаи съдиите е, гледат дела с преписка от хиляда страници или могат ли съдиите да гледат 20 подобни дела? Е, трябва ли техните сътрудници да решават такива дела? Това просто няма смисъл. Съдиите е, трябва да решават е, трудни дела, за това им е необходимо време. И за да се съвместят тези проблеми, просто трябва да има повече съдии. След това, някои от е, делата, които могат да бъдат подсъдни. Дали всички дела са подсъдни на Съда на Европейския съюз или на Общия трибунал? Това е правната система, е, така че би било нереалистично. Виждаме, че е, нещата са в развитие, има различни идеи така че е, ние не можахме да намерим начин да назначим 12 съдии. Сега съвета трябва да постигне съгласие. Ние трябва да кажем дали парламента е съгласен или не, или просто да кажем, че е, това е глупаво. Но ако ние кажем да, те ще кажат не, защото ние не знаем нещо. Какво не знаем нищо? Е, съвсем наскоро ние посетихме Люксембург И там се срещнахме с е, председателите на всичките състави на съда, срещнахме се с съдии, дискусията беше много интересна и е, заключението беше единодушно. Реформата трябва да се осъществи възможно най-бързо, е, реформа по която има съгласие на трите институции. В момента разполагаме с предложение, е, което ни доближава до съвета, до, до успеха но ние няма да участваме в отлагане. Тази реформа е абсолютно необходима и ние всички знаем това. Ако някой не разбира нещо, моля да попита, не да отговаря. Госпожа Регнар. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик, за това няма да говоря много, но се радвам, да, радвах да чуя казаното до сега. Тази реформа е необходима. Отдавна работим по нея и не бива да протакаме повече с дълги приказки. Защо? Защото има достатъчно възможност съдиите да работят добре, да си изкажат мнението. Имаше много разговори, позициите са ясни. Сега искам специално да се спра на два аспекта. От една страна, е, допълнителното заплащане. Когато говорим за правосъдие, не можем е, да прибързваме. Има изключително сложни дела други може би не, но тук не можем да действаме като в частния бизнес. Тук говорим за принципни неща, говорим за демократични принципи и е абсолютно необходимо да има доверие сред гражданите спрямо правосъдието. Именно за това тези компоненти, споменати от докладчика, да не бъдат тълкувани неправилно. Освен това, членовете на Съда на Европейския съюз имаха достатъчно възможност да заявят своята позиция. Обсъждахме нееднократно какво е необходимо, особено предвид факта, че съветът работи със собствена динамика. Трябва да бъдем конструктивни, да стигнем до решения. Крайно време е да приключим нещата. Нека не отлагаме и не протакаме повече. Председателят госпожа Дълво. Euh, Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни, че Европейски съюз се нуждае от съд на Европейския съюз и на общ съд, които работят. Защото доверието на гражданите се основава и на достъпа до правораздаване и е, съответно правораздаването да се извършва в разумни срокове. Въпроса за производителността на съдиите ме очудва, още повече, че се задава от известен юрист, който би трябвало да знае, както знам и аз, че е трудно да се измери продуктивността. Аз не искам да му задавам въпроси върху продуктивността на депутатите. Не знам как би могла да се изчисли тя. От е, друга страна, след е, многобройните дискусии, които проведохме с съдиите, както в Съда на Европейски съюз, така и в Общия съд, мисля, че ако искаме да увеличим производителността на съдиите, може би ще бъде по-добре да продължим срока на мандата им. Защото първата година след назначаването си е, те трябва да се запознаят с преписките, а през последната година от мандата си те не получават нови преписки, просто трябва да довършат делата, които са гледали междувременно. Така че, ако мандата се увеличи, ефективността както на Съда на Европейски съюз, така и на Общия съд, сигурно, сигурно, несъмнено ще бъде увеличена. Бих искала да кажа нещо и за реформата. Е, според е, мен ние не сме обсъждали същинска реформа. Ние обсъждаме необходимостта да се увеличи броя на съдиите. Е, парламентът постигна съгласие през 2014 година за увеличаване с 12 на броя на съдиите в Общия съд. И тогава всички бяха съгласни да се увеличи с 12 броя на съдиите. И в края на крещата обаче нещата се влушиха в съвета, защото държавите членки не можаха да постигнат съгласие по назначаването на съдиите. И мисля, че можем само да съжаляваме за това, защото ако държавите членки бяха постигнали съгласие, днес нямаше да обсъждаме този въпрос. Така че не знам как да убедим държавите членки да бъдат по-разумни. Това е едно ново предизвикателство към нас. Сега, е, е, след е, разговорите, били те официални или неофициални, с много съдии, имам чувството, че настоящето предложение е просто нема и къде тъй като е, при първото предложение за увеличение на съдиите с 12 не се постигна съгласие, те решиха просто да умножат по 2. Аз мисля, че всички са съгласни, че умножаването по две броя на съдиите е прекомерно, но все пак трябва да се види в съвета дали не може да се задоволим с 12 нови съдии. Но е, господин Цветска зададе въпроса дали всичко няма да се блокира, защото държавите членки са достойни за съжаление и не могат да постигнат съгласие по броя на съдиите. Въпросът е, искаме ли да е, подкрепим предложението, макар и да сме сигурни, че то не е прекрасно, но ако това е цената, която трябва да платим, ако се спомняте предложението на председателя на Съда на Европейския съюз, той предлага на първо време да се увеличи броя на съдиите с 12, после да се включи Съда на обществените служители, да се включи в първоинстационния съд и на третия етап да се стигне до 28 съдии. Не знам дали всъщност няма да спрем още на първия етап, защото на първия етап и по първия етап има единодушие на всички. Въпросът е каква позиция ще вземе парламента спрямо държавите членки, е, за да се намери решение на реален проблем. Е, функционирането е, на общия съд, а това по същество е първоинстанционен съд в Европейския съюз. Не знам дали трябва отново да повтаряме всички анализи, които са правени в миналото. И просто да си спомним, че има съгласие за увеличение на броя на съдиите. Аз бих казала, нека да направим крачка в правилната посока и да решим проблема. Господин Кавада. Благодаря, господин председател. Докато слушах скъпата колежка госпожа Делво, дали е, е, можем е, да си представим техника на гръшинати. Ако е, за да работи съда трябва да има още съдии, ние можем да се отнесем благоприятно към това предложение, е, само ако вие сте съгласни да увеличите мандата. Тоест, да зададем този въпрос на съвета, защото там се решава. Е, всъщност е, тази система на дръж и нати би била изгодна за всички. Защо всъщност съвета се противопоставя? Защото те искат да удовлетворят тези, които искат да съкратят мандата, вместо да бъде удължен той. Но е, при такава техника на дръж и нати, двете страни ще бъдат удовлетворени, защото се върви по посока на рационалност, на правосъдие, което функционира както трябва. Това е същинския стълб на институциите е, спрямо избирателите. Да се чака 2-3 години, за да се реши дадено дело, е просто неразумно. Просто неразумно. Е, мистер Хризогонос. Господин Хризополус, нашата група изразява съгласие, че се нуждаем от реформа на правните на съдебните механизми на Европейския съюз. Критичният въпрос обаче е каква реформа? Само да увеличим броя на съдиите, не дава отговор на най-сериозните ни проблеми. Всъщност, е, е, имаме недостиг на правна защита, правна закрила и е, съответно преразглеждане на делата на европейско ниво. Това води до е, непълноценно функциониране на правото и особено неприлагане на Европейската харта за основните права. А, така че това, бих казал, е свързано на първо място с възможността да се предоставят е, правна помощ и решения, особено на Съда на Европейския съюз и неговите съдии но също така това е свързано с гаранциите за независимост на съдиите, които съставят този съд, които работят в него. Що се отнася до първия проблем, нуждаем се от е, улесняваме, да от улесняване достъп до правосъдие, особено на синдикатите и неправителствените организации, така е, че те да могат да поставят е, под въпрос или да успорват законността на различни мерки от самия Европей, препоръчени от самия Европейски съюз, от съвета, комисията и така нататък. По втория въпрос трябва да засилим, да укрепим гаранциите за необвързаност и независимост на съдиите до едно ниво, до една степен, която би била поне е, равностойна на гаранциите, за които имаме за съдиите в Европейския съд за правата на човека затова не трябва да се допуска повторно назначаване, а също така и процедурата за назначаване на съдиите трябва да бъде уеднаквена – да, т.е. да бъде еднаква за всички държави членки и да бъде приведена в съответствие като минимум с изискванията, които въжат за съдиите в Европейския съд за правата на човека. Именно за това ще кажа, че ние не сме подготвени не сме готови да дадем своя положителен вод за всяко увеличаване броя на съдиите. Нито на първоинстанционния съд, нито на е, е, съда на Европейския съюз. Няма да се съгласим с никакво увеличаване броя на съдиите, докато не получим достатъчно силни гаранции за независимост и необвързаност на съдиите до степен да е възможно да се преразгледат договорите. Госпожа Хаутала, искам само да добавя информация, господин председателю. Новите агенции също ще станат причина за нови дела Например, съществува загриженост, че Европейската химическа агенция е обект на жалби и искове и освен това е, прогнозата за по-голямо натоварване на съда е, има до момента, че има до момента поне 100 дела свързани с санкциите срещу Русия. В сравнение с 2011 година, когато за първи път се постави въпрос за 12 допълнителни съдии, и то на базата на броя дела за 2009-2010 година. Нека да видим каква ще бъде натовареността на е, съдиите през в идните периоди. Аз в този смисъл смятам, че 28 не е неоправдан, е, неоправдан брой. Господин Марина Пинто. Е, благодаря, господин председателю, драги колеги. от на изказаните до сега мнения става ясно, че наистина е необходима реформа за гарантиране независимостта на съдиите от политически влияния. Един съдия, който може да бъде повторно предложен и назначен, едва ли ще може да бъде независим. Защото той всъщност зависи от благоволението на лицата, които ще го номинират или предложат в е, Португалския конституционен съд и в Европейския съд на правата на човека е казано, че един съдия може да работи, да бъде назначаван само за един мандат. Във връзка с казаното от мен първоначално и по повод направените изказвания ще добавя следното. Ако се приеме предложението на председателят на Съда на Европейския съд, то, то Общия съд на Европейският е, Общия е, Европейски съд ще има 56 съди от кои, които всеки ще постановява 25 решения годишно. В съда на Европейския съд за правата на човека има 47 съди, които излизат с 40 000 решения годишно срещу 900 на съда на Европейския съюз. Е, и никого не можем да обвиняваме в липса на продуктивност. Това е критерий, по, кого, по който оценяваме и правителства, и президенти, и съди. Производителността се определя на базата на постигнат резултат а, от отделния служител, от отделното лице. Нека и аз бъда оценяван по този начин. И, драги колеги, искам да ви кажа, че аз през настоящия мандат работя само по тези въпроси. Откакто съм член на Европейския парламент, вече не адвокатствам просто, защото смятам,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 е некоректно на едно място да се занимавам с законотворчество, а на друго място да се занимавам с делата на частни е, клиенти и е, които ползват моите адвокатски услуги. Затова и се отказах. И искам да кажа, нека да имаме предвид средния брой е, постановени решения от съдиите в рамките на една година. От години в португалските съдилища се говори за определен изчисляване на продуктивността. Брой съдебни решения годишно. И, както казах, в съда на Европейския съюз имаме 25 дела на съдия. През 2015 година са открити общо 100, са заведени общо 127 дела и са постановени 250 решения. Ако се предостави повече технически персонал, е, работата може да се оптимизира. През първите три месеца е, на тази година има 70, повече, 70 дела повече, отколкото първоначално посочени. Това е окоръжаващ резултат. Тоест, резултат може да се постигне с цената на по-малко разходи. И ако съдът реши да се увеличи броят на съдиите, нека да припомня, че това е е, решение, в което е, по, по въпрос, по който парламентът също има право на участие в вземането на решение. Съд, съветът няма ексклюзивни права. Тоест, е, от нас европейските избиратели очакват да действаме адекватно на тяхната воля. Ние сме най-демократичната европейска институция защото в крайна сметка ние сме избрани от всички европейски граждани. И още нещо, което никой не можа да ми обясни до сега. Е, е, има компенсации за много и глоби за много отложени дела, но за да се плащат компенсации, трябва да има щета, която да бъде компенсирана така че определени фирми може би наистина имат право в това отношение, но не мисля, че има много повече забавене в съда на Европейския съюз, отколкото в която и да е друг съдебен орган. Така че ми се струва, че не е уместно да се пресилват нещата. Някой дори спомена за намаляване на броя на съдиите. Моля да се разберем правилно. Аз в никакъв случай не говоря за намаляване броя на съдиите. Дори може би е уместно броем да бъде увеличен, но тук нас ни сочат пръст, че не сме изслушали съдиите, че не сме взели предвид тяхното мнение. Може би има определени лица, които не желаят да ги изслушат, защото не искат да чуят истината. Те държат на своята собствена истина, а и не желаят да изслушат съдиите от Съда на Европейския е, съюз. Аз като граждани мисля, че е, съда трябва да бъде изслушан в лицето на неговия председател и на, на неговите съдии. Разполагам с информация, която е различна от това, което се казва тук и се прокламира като истина от последна инстанция. Затова аз настоявам да вземем решение в процедура, което, която да даде и бъдещи резултати, защото и в бъдеще нашата работа ще бъде оценявана по тези критерии. Лисабонския договор, договорът от Ница са важни документи в това отношение и аз като моя, като адвокат, зная, че специализираните съдилища могат да излязат с много по-добри решения, просто защото в тях съдиите са специализирани. И ако стане дума за нарушение на Лисабонския договор и договора от Ница и премахнем единствения специализиран съд по тези въпроси, се натъкваме на едно много сериозно противоречие. И бих искал да обърна внимание, че не споделям и не приемам казаното от някои колеги, че ние е, първоначално сме се съгласили, а сега се отмятаме. Това не отговаря на истината. Ние казахме за увеличение с съдийския състав с 12 съди. И ако сега казваме не, това означава, че не приемаме увеличение на броя на съдиите с 28. А и с, не сме съгласни с премахване на един специализиран съд, който до сега е показал изключително качествена работа. Не мисля, че трябва да работим по презумпция политически или правни презумпции трябва сериозно да се помисли преди да се говори по тези въпроси. Така че уважаемата колега Хаутала тук каза 28 нови съди, от тях 14 да бъдат жени. С това мога да се съглася. Аз самия съм председателствал адвокатската камера в Португалия и съм се застъпвал за равни права. И нашата камера е единствената адвокатска камера в света, с която има повече жени, отколкото мъже. Но така че аз категорично не съм против присъствието на жените, но тук не говорим за това. Аз съм за равноправие и в парламента, и в съда. Но тук говорим за нещо друго оправдано ли е да, да имаме 28 нови съди? Моля, колеги, помислете по този въпрос и да бъде премахнат съда за публичната дейност, за публичните длъжности, само защото съвет, съветът не може да се разбере и да посочи съда, съдия. Само за това се харчат милиони от парите на данекоплатците, това е неприемливо. Искаме да защитаваме гражданите, искаме да защитаваме данекоплатците. И в тези случаи трябва да, да можем в някои случаи да кажем не, когато разходите са оправдани Разбира се, но не без проверка. Не можем да приемаме на вяра изнасяни факти. Не можем да се съгласяваме с всичко. Нека чуем и потърпевшите трябва да изслушаме и двете страни в един спор. И кой е, се е, страхува да изслуша съдиите от съда, тук бих попитал аз. Благодаря. Uh, thank you very much. <clears throat> Благодаря. Относно предложението да изслушаме съдиите, как да процедираме? Е, мисля, че координаторите утре трябва да обсъдят този въпрос, защото ми се струва, че ще бъде доста сложно и имаме е, нужда от споразумение между координаторите, ако всички сте съгласни с това предложение. Сега искам само да кажа на госпожа Халтала имаше една разпространена информация че хората чакат между 3 и 5 години за присъдата на Общия съд. През 2014 година средната стоеност беше 23,4 месеца. Почти две години, така че може би нямаме правилната информация или пък това е пример, където информацията, която ни се дава, не отговаря на реалността и госпожа Регнер, която в момента вече замина, не е тук, каза, че няма нищо ново за казване. И за мен информацията, че общия съд не се е съгласил с предложението е нещо ново. Госпожо Делво, искат да добавите нещо? Заповядайте. Искам просто да добавя, че текста не предвижда а, съдът да дава своето становище. Е, член 281 предвижда, че а, не общия съд трябва да бъде консултиран. И съдът, общностният съд, трябва да даде предложението и това становище е дадено на парламента и на съвета. Така че знаем, че има и други предложения измежду съдиите на първоинстанционния съд, но тъй като съдът трябва да даде становище, поне в официалните документи нямаме официална позиция от тяхна страна. И си мисля, че всъщност съдиите трябва да дискутират този въпрос между тях. Ние направихме една официална визита в Люксембург. Нашата комисия заседава в Люксембург. Говорихме с съдиите, съдиите от съда, от и от други съд. От общия съд и от Европейския съд. И в крайна сметка имах, чухме всякакви становища, така че ние сега сме в контакт с институциите. Ако има различия, добре, и в парламента ги има, но в крайна сметка винаги трябва една институция да излезе с една позиция. But shortly, yes. Уважаема колега Делво, да, вярно е, че официалната позиция е на Европейския съд. Но като се има предвид комплексността на а, проблема, защо да не изслушаме и съдиите на общият съд? Те, те знаят най-добре какъв е проблема. Какъв е проблема да ги изслушаме? Защо, защо се се тревожите. Едва ли не, а, тук се оказва натиск да не изслушаме хората, които са пряко засегнати от това предложение. Нека да чуем информация от тях, нека да видим какво става. И Определено съм много разтревожен. Европейският парламент отказва на най-пряко засегнатите лица да участват в вземането на решение. Окей. okay. Е, would it be, would it be... Добре. Ще бъде ли възможно за докладчика да проведе едно заседание за докладчиците в Сянка в Страсбург на 28 април? Se não puder ser em Estrasburgo, poderá ser aqui. Ако не е Страсбург, може ли тук в Брюксел да го направим? Предложението е да се проведе това заседание на 28 април, което се пада Страсбург. Em princípio, си eu vou Да, като цяло, да. Ще се опитаме да организираме тази среща. Okay. So, uh, this would be a further... Добре, това би могло да бъде следващата стъпка и бихме могли да обсъдим този случай с координаторите на заседанието. Ако няма други желаящи да вземат думата, можем да продължим с точка 6. Закрилата на неразкрити ноу-хау и, и търговска информация. И сега госпожа Грип има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес стигаме до третата ти обмен на възгледи по директивата, свързана с ноу-хау и с а, търговските информации, които са поверителни. А, и нека да кажа, че а, моето предложение беше предложено на секретаря на 10 февруари. Вече имате всички езикови версии, т.е. ако сте желали всички, сте могли да прочетете текста, така че аз ще се спра на основните насоки в този проекто доклад. Искам да уточня като за начало, пак ще го напомня обаче, че приех доста положително проекта за директива, идващ от службите на комисията. Считам, че това е добра база за бъдеща работа. Още повече, че трябва да уточним, да подобрим някои частите на текста, а не толкова да променим равновесието и крайната цел. Крайната цел е защитата, закрилата на ноу-хау и също на търговските тайни. Идеята е да могат нашите предприятия да се защитават срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на техните търговски тайни на друга поверителна информация от търговски характер. Така че идеята ни е да имаме една обща юридическа база, основа на европейско ниво, за търговски тайни и какво а, това означава за предприятията, каква сигурност ще се даде по този начин на предприятията при обмена на информация. А, тези, този обмен на информация е от ключово, жизненно важно значение за да могат а, а, нашите фирми да напредват и да се стремят към една економика на познанието, нещо към което се стреми Европа в 21 век. Тоест искаме да подсилим климата на доверие, на сигурност, за да подпомогнем сътрудничество при иновациите. Нека да напомня и полето на действие, в което ние се ние, които действаме, а именно граждански мерки, срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговските тайни. Казвам граждански мерки, защото това е в нашите компетенции. Предложеният текст от Европейската комисия поставя ограниченията на а, това, което имаме, а именно а, идеята да се борим с най-различни незаконни и нечестни методи за а, изкопшене на търговски тайни. И не става въпрос да, из, да изключим а, изискванията за прозрачност и отчетност на предприятията. Информациите, които ще се предават на обществените органи, трябва да бъдат защитени в употребата, която ще се прави с, на тях. Например, ако в рамките на, един, на една обществена поръчка или търг, фирмата дава някаква стратегическа поверителна информация, като по този начин отговаря конкретно, адекватно на въпросната обществена поръчка, обществените власти трябва да дадат гаранции, че ще спазят поверителността на тази информация. Мисля, че това се подразбира. Но все пак го казвам изрично и в изменение номер 5. Това задължение за поверителност в обществените служби се покрива също и от параграф 3 на член 3. Също опитах се така да изработя красиво текста, за да ам, запълня пропуски в членове 2, 3 и 4, където говорим за дефиницията за търговска тайна и също определенията за придобиване и използване. А именно а, един срок за обжаване от 3 години. И нека да напомня, че по Европейската директива имаме а, минимум една година и максимум две години. Според мен този срок е кратък, така че а, предлагам срок от 3 години, който според мен ще позволи една заинтересованата страна да разполага с повече време, за да изгради пълно своето досие и да може да докаже този наличието на някаква измама или използване. Така че такъв един срок от 3 години това е от ключов елемент, е, от ключово значение за тази база, за която аз говоря, обща европейска база и смятам, че така ще се улесни обмена при трансграничните случаи и ще се избегне също така търсенето на най-изгодното законодателство. Така че нашите разпоредби ще се базират на а, правото на търговското и гражданското право във всички държави, защото точно за това говорим, това е приложното поле на компетенциите ни. Тоест, обръщаме се към търговското и гражданското право на всяка държава, то ще трябва да открие незаконните практики. Но все пак тук искам да подсилим предприятията, когато те се борят с незаконната конкуренция, с нелоялната конкуренция така че да се. Когато има изключения по член 4, тези изключения да не служат за един параван на фирми, които всъщност прилагат едни незаконни практики, свързани с търговската тайна. Това е по моето изменение, параграф 17. И искам съвсем ясно, открито да кажа, че проекта, който обсъждаме днес, според мен, няма да наруши спазването на основните права. Това е много важно. Исках да се запази, да се подсили прилагането на а, изключенията, които вече съществуват. Е, това е по Европейската директива, член 4 казвам още веднъж, да подсиля спазването на съществуващото законодателство за свобода на изказа. Така че обогатих този първоначален член четвърти, предложих няколко уточнения и също предлагам и няколко много ясни съображения. За мен е много ясно, може би, може би все пак е добре да го повторя, а именно, че трябва да имаме свобода на изказа, и а, на информацията. И в никакъв случай този текст не бива да позволява да се а, нарушава член 11 на Европейската харта на основните права. И никой а, не бива да бъде обвиняван за това, че се е опитал а, съвсем справедливо и законно да използва свободата на изказа. Дори и това да става за сметка на някои е, документи, свързани с е, е, търговската тайна. Искам да уточня в моето изменение 7, че защитата на източника на информацията е от ключово значение. Също много важно, смятам, че е, съхранението на информация, предвидено по е, член 4, на директивата на Европейската комисия трябва да засяга и а, евентуалните наказателни мерки, които могат да бъдат включени и приложени от държавите членки в рамката на транспонирането на директивата, а, което ще стане в последствие. Държавите членки ще имат а, правото и възможността да въведат наказателни мерки в а, законодателството, свързано с прилагането на тази директива но исках все пак да се предпазим максимално и да избегнем да се правят такива записвания на данни по член 4 с използване на един отдел от правото, не покрит от директивата. И бих казала, че това е един двоен механизъм, спрямо от това, което вече правихме в директивата за услугите. Предвидихме подобни наказателни мерки и там. И в заключение, относно главата, свързана с запазването на изключенията, цитирани изрично в член 4, исках да стабилизирам това понятие. Чухме, че има все пак загриженост от някои области в гражданското общество, при някои асоциации, в някои среди и някои медии, а именно трябва да ги слушаме, разбира се, и се опитах да проявя разбиране. Исках също да дам нужната защита и е справедлив процес – при принцип на противоречието, а именно когато става въпрос за съдебни процедури. Член 8, първоначално предложен от Европейската комисия, според мен върви твърде далеч, отива твърде далече защита на търговската тайна. И аз направих няколко изменения, именно изменения 31, 32 и 33, които имат за цел да гарантират достъпа до един, един минимален вариант на документите по целия процес. И този достъп да е гарантиран за всички страни. Напомням също, че процедурният аспект а, засяга най-вече придобиването, а, използване и разкриване, незаконното придобиване, използване и разкриване на тази информация и а, а, че държавите членки няма да пострадат, ако продължат със стандартната юридическа процедура за търговската тайна. Но, още веднъж повтарям, всеки има право на един справедлив процес. И без да продължавам повече, господин председател, Основното изменение е свързано с няколкото елемента, които тук изложих и е няколко дати. И после ще се справя на една друга тема, която не е включена в доклада ми, но която също е много важна Та, относно графика за тази тема, тъй като моят проект доклад беше оповестен пред всички тук вече от няколко седмици, ние предложихме а, крайния срок за внасяне на изменения да е 26 март. Предполагам, че повечето от вас вече сте почнали да работите по тези изменения. Може би ще има друго заседание на комисията ни за дискусия на тези изменения към средата на април и после, евентуално, се надявам да можем да гласуваме а, през май. Преди да приключа, ако господин председател ми позволи, искам да се стане една друга тема, а именно теми, които бяха общ... раз... разисквани например, директивата за държавна тайна от 20 януари. И а именно а, мобилността на високо квалифицирани работещи. Аз считам, че темата е важна и вече написах няколко изменения по тази тема за професионална мобилност тук, защото считам, че доверието, което трябва да се създаде с тази обща база ще улесни професионалната мобилност и също защото считам, че другите политически групи работят много в тази област. И мисля, че имаме нужда от гаранции в това отношение. Вече имаме някои от тях, за да сме сигурни, че създаването на една такава обща европейска база за професионалната мобилност трябва да гарантира именно свободна такава мобилност и аргументите, които вече изтъкнах, са само част от общите ми аргументи. Мога да отговоря по-подробно на други колеги. И накрая, относно защитата на иновациите и на конкурентоспособността на новите предприятия, това е ключов елемент за нашата европейска економика. Знаем, че иновациите са горивото, двигателя на една економика. И за това ние трябва да работим, да запазим равновесието между това да защитим иновациите, едновременно с това те да се придвижват свободно в рамките на нашето европейско пространство и очаквам с нетърпение вашите коментари и се надявам, че можем да напредваме на... конструктивно тук между колеги, докладчици в сянка и всички останали заинтересовани. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh, before... Благодаря ви. Преди да дам думата на депутатите, искам да напомня, че срока за предложения за изменения е 26 март до 12 часа. Това е положителна традиция в нашата комисия. Е, графика винаги се съобщава предварително и за това искам да ви напомня, е, че коментарите трябва да бъдат направени в много сбита форма. Господин Коферати има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за направеното обобщение. Колежката наистина подчерта е, новите моменти и аз бих искал да направя някои коментари по въпроса. Първо, в общ е, коментар във връзка с обсъждането в другите комисии, особено комисията за единия европейски пазар. Е, казаното от позицията на комисията за търговската тайна всъщност само запазва статуквото докато ние тук е, искаме да постигнем нови правила не само в полза на предприятията и фирмите, но и в духа на отварянето на един европейски пазар. Така че нека помислим сериозно. Защитата не просто да бъде нещо самостойно и само за себе си, а да се вписва в духа на конкурентоспособността. В този дух трябва да обърнем внимание на някои е, части от текста. Вече се спомена за това, че чрез често професионалните функции се поставят на високо ниво, а тук изследователската и развойна дейност, иновациите трябва да бъдат зачетени подобаващо хората, които се занимават с иновативна дейност, трябва да бъдат защитени. Не сторим ли това, това ще бъде в ущърп и на фирмите, защото ще доведе до затварянето им в себе си и няма да се създаде обективна възможност за творческа дейност. Така че а, нека обърнем внимание на този момент. Просто става дума за това, креативните, творческите дейности също да бъдат подкрепени. Разбира се, в баланс с съответни правила. Така че ние трябва да осъществим ино, иновативна законотворческа дейност, като защитим правата на засегнатите. Говорим за интелектуална дейност и нейното практическо приложение в преработвателната промишленост, в промишлеността като цяло, но също и в сферата на услугите. И за това искам да обърна внимание, е, че много често търговската тайна се използва като прикритие за необявяване на определени дейности, което е опасно, защото тръгнем ли по този път, стигаме до една система, която да попадне под външно влияние. Така че колежката докладчик много уместно обърна внимание на конкурсите, на търговете, особено за по-крупни поръчки. Наистина деликатна, деликатен въпрос, който трябва да бъде съответно уреден. Мисля, че по-нататъчните дискусии ще ни дадат възможност да постигнем добър резултат. И още нещо сроковете на давност. Според мен също това е деликатен въпрос. Удължаването на сроковете за давност може да помогне, чухме тук. но това е привидно така, поне не във всички случаи. Удължаване на давността и тук комисията излиза с интересна позиция. Удължаването на срока на давност Е, според тях защитава правата, но е, това пък създава осложнения, ако искаме да дадем обективна оценка на нещата. Така че аз тук съм по-скоро за по-кратки срокове. Колкото по-дълъг е срока, толкова повече опити могат да се правят за заобикаляне на правото или за търсене на различни правни решения. Едновременно с това обаче намалява материалната стойност на постигнатото и в крайна сметка може да се окаже, че определени възможности за защитаване на правата не могат да се приложат. Може би наистина трябва да се върнем към предложението на комисията и да не бързаме да се съгласим с съвета, защото наистина някои от предлаганите от тях решения водят до намаляване на материалната стойност на някои от постигнатите резултати. Председателят, благодаря, госпожа Ред. First of all, I'd like to... Първо бих искала да благодаря на докладчика ние сме напълно съгласни, че в е, областта на изключенията трябва да се направи нещо повече за защита на основните права. Едновременно с това трябва да се съглася с колегата Коферати, че ние не споделяме напълно цялостната положителна оценка за тази проекто директива, защото в смисъл на по-добро регулиране и предвид, че вече има защита на търговската дайна на ниво държава членка, Директивата трябва да доведе по-голяма правна сигурност на всички участници и тук имаме специфични безпокойства. Искам да посоча някои от измененията, които ще предложа. Първо, по самото определение на информацията, която се предполага, че ще бъде защитена, ние всъщност не се фоку, фок, фок, фокализираме само върху информация свързана с е, търговската дейност или с иновациите, или информация, която е тайна, защото има иновационен потенциал. Освен това не се изключва информацията, която дружествата е, трябва да съобщят, е, за да избегнат някои регулаторни задължения. В държавите членки има случаи, при които правителството не може да даде отговор на въпроса въпроса за свобода на информацията, защото това предполага да разкрие информация за частни дружества. Имам предвид проблемите, които възникват, когато говорим за свобода на информацията. Та и в този случай държавите членки трябва да имат възможност да запазят по-специфичното определение, което предвиждат в някои случаи. Също се отнася и за списъка с изключенията и ограниченията. Трябва да има ясен обществен интерес или изключения за общественото здраве, за околната среда. Когато говорим за съобщаване на информация от обществен интерес, например, тези, които в интернет съобщават информация, информация, това не би трябвало да се разглежда като незаконно разкриване на търговска тайна. Трябва обаче да има правно основание за свобода на словото, свобода на информацията, тези основни права трябва да могат да се спазват без допълнителна квалификация. И накрая ние съзираме е, достатъчна закрила за правата на работниците или на техните представители в списъка на изключенията и на ограниченията. И специално тук се страхуваме, че предложението може да има смразяващо движение върху мобилността на работниците на пазара. Ние ще предложим някои изменения, е, които могат да доведат до подобрение в този смисъл. Е, най-напред е, е, срока за давност. Може би първоначалното предложение на комисията би могло да се подкрепи, но като си представим е, бивши работодатели или е, бивши служители, мисля, че този е, срок трябва да бъде не повече от една година. Освен това, трябва да има вид компенсация за неправилен отказ на информация, когато на някой неправилно му е отказано съобщаване на търговска тайна, тогава е, те имат економически и е, вреди или вреда на тяхната репутация. Трябва да има вид компенсация. Това се отнася и за малките средни предприятия, когато големи фирми може да искат да ги държат на страна от пазара, просто защото имат повече ресурси, за да отнесат случая до съда. И накрая е, предложението за езика, което се съдържа в Европейската комисия, едва ли е добра идея да се говори за закононарушение вместо за незаконно разкриване на търговска тайна, защото в миналото комисията е казала, че няма да разглежда търговската тайна като част от интелектуалната собственост. Така че в случая те говорят за е, нарушение. Трябва да се изясни е, понятието от страна на комисията, понеже така и така са тук. Те смятат, че търговската тайна няма да е, стане съставна част от авторските права докато в момента в споразумението ТИТИП търговската тайна също се обсъжда. Може би ще ни осветлите по този въпрос. някои от държавите членки разглеждат търговската тайна като индустриална собственост, други не. някои от тях са я регулирали като част от закона за несправедливата конкуренция. така че това е един езиков въпрос. Е, освен това въпрос въпросът се обсъжда и е, по споразумението ТИТИП. Има объркване, което трябва да се изясни и според мен е основателно да се прецени е, дали директивата се позовава и на правилно правно основание. Така че ще се радвам да чуя мнението на комисията по този въпрос. Ролята за търговската тайна в, е, по споразумението ТИТИП. Благодаря ви, господин Радев има думата. Господин председател, уважаеми колеги, бих искал да поздравя госпожа Люгрип за добрата работа и за изчерпателното предложение. Аз съм съгласен с нейната позиция, че не е необходима радикална промяна по предложението на Европейската комисия. Въпреки това са необходими определени промени, които да направят крайния документ по-ясен и по-лесно приложим. Само така можем да гарантираме успеха на проекта. Подкрепям позицията на госпожа Гриб за конкретизиране на понятието за търговска тайна и съм съгласен, че търговската информация и специфичните умения, свързани с стопанската дейност, трябва да бъдат включени в защитата. Трябва да помислим обаче и за защитата на работниците, защото понякога за тях е трудно да знаят какво е търговска тайна. Мисля, че предприятията трябва да определят кое от предоставената на работниците информация представлява търговска тайна и своевременно да уведомят своите служители за това. Също така, хармонизирането на правилата за давност и моментът, от който тя започва да тече, е от изключително значение за прилагането на еднакви правила за защита в целия Европейски съюз. Не съм сигурен обаче дали тригодишният срок на давност е достатъчен, имайки предвид, че държавите, които предлагат по-дълъг от този срок и съответно по-добра защита, ще трябва да намалят своята защита. Мисля, че можем да дадем възможност на държавите членки да определят срока сами между 3 и 6 години. Благодаря ви. Thank you, Mr. Marino Epinto. <clears throat> Eu quero felicitar. Господин Дапинто, искам да благодаря на докладчика за информацията, която ни предостави. Мисля, че това е много добре свършена работа, но аз се въздържам по някои точки. Мисля, че трябва да чуя известно изяснение по някои аспекти. В днешния свят има хора, е, чиято работа се изразява в това да защитят е, професионална тайна, но има други хора, чиято е, работа се изразява в нарушаване на такива тайни, в разкриване на тайни. Така че цялата логика за тайна, за секретност предполага защита на информация, е, която в някои случаи е от ключово значение за живота на общността. Е, примерно има, демо, има журналисти, които е, в демократичното общество работят просто за да разкриват тайни. Така че прекомерна защита на тайни не би трябвало да бъде обект на нашата работа не би трябвало е, да мобилизираме профсъюзи и техните правни защитници, е, за да защитават е, въпроси, които по същество са от частен интерес. Има информация, която не заплашва легитимния интерес на дадено дружество, но има предприятия, които искат да скрият информация от обществеността по най-различни причини. Независимо от това, обаче, понякога разкриването на информацията е от обществен интерес. Е, така че е, трябва да имаме защита за журналистите и да съзнаваме значението на тяхната работа. Тоест, е, трябва да се определи по-ясно понятието обществен интерес в дадения случай. ние можем да защитавам, да, да, да пазим тайни само когато е, те са от обществен интерес. Макар и тайната да се пази от частни интереси. Но все пак трябва да знаем какво означава обществения интерес – и не бива да наказваме нези, които разкриват подобен вид тайни трябва да сме е, сигурни, че е, свободният печат и разследващата журналистика трябва да си върнат работата, да си вършат работата, защото те разкриват тайни, които някой иска да запазят. Благодаря ви много. Председателя, благодаря. Господин Жан Бържева има думата от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията приветства проекто доклада и поздравява госпожа Легрип за това, че продължава да търси балансиран подход, който ние искахме да постигнем в първоначалното предложение. Е, е, докладчицата повдигна въпроси по 8 различни области, но има само една област, е, върху която искам да привлека вашето внимание ние виждаме проблемите свързани с предложенията за изменения, а именно четвърто и 17-то. Това би ограничило общия принцип на свободата на независимо създаване и е, всъщност всички тези принципи е, са законосъобразно разгледани. Е, те са основно значение за развитие на единия пазар и трябва да се стимулират иновациите. Е необходима е както конкуренция, така и иновация. Е, но е, трябва да сме сигурни, че има информация, която не е защитена по силата на интелектуалната собственост, но с честни средства трябва е, от тази информация да се ползват всички, за да се развива Европейския съюз като регион в полза на потребителите. С тези изменения се създават нови бариери пред използването на нови знания от чрез честни средства без измен... нарушение на закона. Много е важно да е, разберем и е, е, въпроса за, въпроса за нечестната конкуренция. Всъщност тук се говори за незаконно придобиване на информация, която е обект на търговска тайна, но тя трябва да се постига с честни средства, без нарушение на договор. По този начин се обслужват цели, на частните предприятия. Подчертавам, обслужва се цели, защото ако се е, посочи е, някакво нарушение, това няма да бъде самото придобиване на информацията, а последващото използване на тази информация. Е, винаги е, в момента се говори е, за въпрос, който е извън обекта на предложението и мисля, че това е нашата основна загриженост. Освен това, бих казал, че е много важно да имаме предвид, че това е съвсем различен въпрос е, е, спрямо въпроса, който се повдига в измененията когато конкуренцията в последствие се води по нечестен начин, като например фалшиви твърдения, като се създава объркване на пазара или в съзнанието на потребителите. Аз мисля, че тук са валидни правилата за нечестната конкуренция. Може би са недостатъчно хармонизирани във връзка с други въпроси, но според нас това не е относимо към настоящото предложение. Е, и отново подчертавам, че това е единствения въпрос, на който искам в момента да се спра и единствения проблем с направените предложения за изменения. Е, като цяло ние приветстваме е, въпросите, които са повдигнати. Ние искаме просто да се подобри текста. Във връзка с казаното от някои депутати, аз искам да подчертая отново, че директивата не се намесва с съществуващите правила, когато се изисква от предприятията да разкриват информация към обществеността или към обществени органи по причини на обществен интерес. В никакъв случай няма ограничение за каквото и да било ограничение на достъпа до гражданите, до информацията. В момента те имат достъп до информацията за здравеопазването и изобщо до всяка е, полезна информация. На ниво Европейски съюз това се урежда от регламент 149 от 2009 година. Защитата на търговската е, тайна беше осигурена дълго срочно в държавите членки. С това предложение ние искаме просто да хармонизираме тази защита и да има равни защити и ограничения навсякъде и евентуално ние не се стремим да, защита, да, да увеличаваме защитата. Подчертавам, че нашата цел е да осигурим по-добро хармонизиране, за да се е, подобри трансграничното партньорство и иновациите между привилегировани партньори. Това се изразява амбицията на този текст и за това смятаме е, и вярваме в е, защитите и изцяло признаваме защитите, е, на които се спряха депутатите. Според нас те са от ключово значение. Ние знаем, че в момента има такава защита в много държави членки. Вие говорихте и за свободата на словото. Това е обект на изменения. Много депутати говориха за нея. И накрая, господин председател, и искам да кажа, е, че връзката е, между търговската тайна и е, професионалната мобилност е много важна. Ние не внасяме никаква промяна. Служителите трябва да останат свободни, да променят работата си, но единствената информация, която не трябва да използват на новата си работа, е информация, която в момента по настоящите закони не трябва да използват и да разгласяват, защото е, това би е, навредило на добавената стойност на предходния им работодател. Ние смятаме, е, че това е възможност и това се съдържа в нашата преценка на въздействието. Искаме да има по-голяма яснота. По този начин ще се подобри мобилността на работниците да се да, да не са е, зависими толкова от тайни в областите, за които говорим. Така че е, ние приветстваме проекто доклада на докладчика и работата на Комисията по правни въпроси и очакваме останалите изменения от другите депутати. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Благодаря много, госпожа Реда. Само искам да попитам дали ще, от комисията ще ни кажат нещо за, спор, за, договорите, за преговорите по ТИТИП. Извинявам се, пропуснах. Да, като се говори за нарушение, инфринджмент на английски, това е поначало общото понятие, което се отнася винаги, когато, когато се използва, винаги, когато говорим за нарушение на договорите, не само за интелектуалната собственост сигурност. Въпросите за ТИТИП. Това е обхванато вече от договореностите по ТРИПС, така че търговската тайна е, се урежда там. Е, казал съм го, ще го повторя пред този форум е, ние почти нямаме европейско законодателство по този въпрос и така че тук е много важно какво ще решим с законодателите. В ТИТИП това няма да се обсъжда, докато не разполагаме с база, на която да стъпим. Председателят, благодаря. Дали желая госпожа докладчика да отговори? Не. If this is not the case, we, uh, we close this debate. Ако няма е, други желаещи да се изкажат, приключваме с тази точка и продължаваме с точка 7. Отново за този път за ТИТИП. Ще дам думата на докладчика господин Алекс Фосно. Преди това искам да подчертая, че тъй като вотът е предвиден гласуването на 16 април, крайният срок за изменения е определен за 26 март в, до 17 часа. Това е ден четвъртък. А сега давам думата на господин Аксел Фос. Благодаря. Първо бих искал по самото становище да кажа, че се занимава с два въпроса. Механизма за уреждане на спорове от една страна и е, в последните два параграфа, така нареченото регулаторност, вътрешна логика, кохерентност, като тук всъщност в основата е поставен механизма за уреждане на спорове. Това е много спорен въпрос. За това в приложения работен документ съм дал някои разяснения с надеждата да допринеса е, за дискусията по същество. От една страна въпросът нуждаем ли се наистина от такъв механизъм за уреждане на спорове и второ, ако да, как би могъл той да изглежда. Дискусиите, които водим и тук в Европейския парламент и сме водили при обмена на мненията, и позициите на последното заседание бяха доста много пластови. Постави се въпроса, това не подкомава ли демокрацията, дали такъв механизъм не занижава стандартите. Това е свързано и с нагласите, нагласи понякога забранени в собствената страна и дали това въпросите не могат да се уредят грешат от национални съдилища. Тук има редица въпроси, които трябва да призная, не винаги са издържани юридически. Но това е въпрос и това е критика, пред която трябва да се изправим и в публичното пространство, така че досегашния механизъм не винаги поражда доверие. Въпросът е как да засилим това доверие и как да постигнем, защото всички тези въпроси, поставени там, да бъдат до някъде ограничени така че да се стигне до отговора да, нуждаем се от такъв механизъм, защото аз лично не смятам този въпрос е толкова насъщен. Живеем в правова държава и винаги може да се намери решение. Въпроса е да, се, е, да има структура, която да доведе до решаване на въпроса. И няма нужда да постигаме международни споразумения, които могат да породят проблеми, които после няма да знаем как решим. Така че трябва да отговорим на въпроса А дали се нуждаем от такъв механизъм и ако да, как е, следва да изглежда той. Е, направил съм съответни предложения в дългосрочна перспектива. Тук трябва да кажем, че е, се предвижда един вид съдебен орган, е, поне в Германия ние обсъждаме този въпрос. Смятам, че това е разумен инструмент за решение. Само, че аз мисля, докър, че до края на преговорите по ТИТИП, в никакъв случай няма да успеем да създадем такъв съдебен орган. Така че трябва да мислим за временно решение. За това и становището предлагам да приканим комисията да обмисли начина и формата за създаване на такъв съд, който да дава възможност за обжалване, така че да се използва времето до края на преговорите, за да натрупаме известни знания относно това, доколко можем да създадем съд в дългосрочна перспектива. Сега по въпроса какво междувременно можем да въведем като механизъм за уреждане на спорове. И тук отговора е, абсолютно немислимо е да нямаме никакъв механизъм, защото така или иначе проблеми ще има и ще възникне въпроса как тези проблеми да бъдат разрешени. Чест където се казва, че можем да възприемем начина на работа на съществуващи международни съдилища. Чисто юридически това обаче е неизпълнимо, защото винаги говорим за достъп до и е за работа в рамките на международното право, където обаче няма достъп частния бизнес. Сега има някакви форми на арбитраж, които обаче не могат едно към едно да бъдат разширени и тук, защото прилож... начия им на действие и приложното им поле, така да се каже, обхващат само отделни сектори, но де инвестиции като цяло, свободна търговия като цяло и така нататък. Защото нашия единен общ пазар – е съпоставимо с международни търговски споразумения. Ние винаги сме смятали, че решението за създаване на съдебен орган е доброто решение. И все пак е, възникват, да речем, идеи дали не може да се постигне междудържавен механизъм, държава щец и държава ответник според е, местонахождението или седалището на инвестициите инвеститора. Но това не устройва, не устройва и инвеститорите, защото могат да се намесят политически съображения така че може да възникне, възникнат неразбирателства във връзка с приложимото право. Така че на междудържавно ниво не можем да намерим разумно решение. Имаше и друга идея, че националните съдилища могат да поемат тази задача. И все пак тръгваме по погрешен път е, като правен механизъм, защото в крайна сметка прехвърляме нещата на чисто национално ниво. Е, националните съдилища могат да постановяват индивидуални решения, да речем замърсяване, отпадни води и така нататък. Да, това може да се постави и да се отнесе към пред национален съд, но когато има ясен иск е, между инвеститора и държавата и той бъде, този иск бъде заведен в национален съд, това може да се окаже е, допълнително решение, ако а, ищеца каже да, националното решение на съда ме устройва, да, но това е някъде между националното право и международното право. И пак не решава въпроса. Възниква въпросът, че националният съдебен орган трябва да се ръководи от националното законодателство, докато един подобен договор не подлежи на националните стандарти, защото не е обект, не е предмет на националното законодателство. Така че националните съдилища не ни решават въпроса. И се налага да си зададем въпроса. Добре, ако в дългосрочен план искаме да имаме а, търговски, международен търговски съд, може да се мисли, а, така да се каже, да говорим за износ на правова, правова държава, търсейки временен модел, да имаме механизъм за уреждане на спорове, който настоящите проблеми, който може да реши настоящите проблеми е, опита да се създаде или да се подхвърли, да се предложи подобна структура, е въпрос, който подлежи на допълнително развитие. СЕДЕ вече е едно такова решение, но нещата трябва да се модернизират. Въпросът е, че обичайните проблеми за такъв механизъм се ограничават за сега и като се казва не, такива проблеми не могат да съществуват или не можем да си представим, че ще има такива проблеми. Това е което мога да кажа. Ще бъда благодарен за предложения но да се мисли, да речем, посока пул на съди с определен подход на съди, съдиите при а, решаване на въпроси, но това би трябвало да доведе до определяне на характера на исковете, така че да не се занижават стандартите могат да се намерят форми, ако има политическа воля да се намери механизъм за уреждане на спорове, могат да се намерят решения, така че проблемите, обсъждани до сега, да получат своя отговор, като се стигне дори и до инстанция за обжалване и всичко, което можем да мислим. Това е, което съм опитал да доопиша в работния документ. И ако позволите накрая, във връзка с регулаторното съответствие, тъй като има дискусии по този въпрос, че регулаторната кохерентност се прави опит да се заобиколи законодателя. Тук нещата могат да се сведат до сътрудничество между съответните държави по договора, без обаче да изключваме законодателя. Нито може, нито бива да го изключваме. Тук могат да се търсят решения, за да се гарантира, че съществуващи проблеми, проблеми чисто правни, а, могат да бъдат доведени до решение. Ще бъда благодарен за предложения и идеи, но мисля, че трябва да се съобразим с значимостта на задачата си. Това е моето предложение. Искрено се надявам, че то ще отговори и на вашите представи за него. Благодаря, господин Кестър. Благодаря на господин Фос за неговия доклад. Позитивното право се отличава с воля за социална справедливост, с справедливостта е спойката на едно общество. За това и те тип и арбитражните, и арбитражите трябва да бъдат из, оценявани по критерия доколко те обслужват благосъстоянието на обществото и доколко подобряват економическите, социалните и екологичните норми и стандарти. Първо, за арбитражите. Много ви уважавам, господин Фос, но за арбитража май сме на различно мнение. Ние, социал-демократите, подкрепяме и така поставяме акцент върху аспекта, че исторически а, а, арбитраж е между държавите е имало тогава, когато от едната страна съществува правова държава, от другата страна не. Да, това е възможно в държави, които не са изградени на принципа на правовата държава, също има някакви гаранции за инвеститорите. Но в ТТИП имаме от една страна ЕСА, от другата страна САЩ. Правова държава и е от двете страни. Така че аз не виждам тук място за арбитражи, особено за частен арбитраж. И арбитража се отказва от един основен правен принцип. Законът се прилага еднакво за всички. Тук се създава специално специална подсъдност и то се говори за частен арбитраж за фирми, което според мен е принцип е, но посегателство върху принципите на правовата държава, където законът е еднакъв за всички. И то не говорим за специален съд за определени социални групи, защото споразумението не предвижда възможности за специални съдилища в защита на работниците, на потребителите, на, за спазване на екологичните стандарти. За това ми се струва, че частните арбитражи не отслабват, нито пък укрепват принципите рамките на правовата държава. Второ, сега, сегашните частни арбитражи са слаби, имат слабости. Е, до сега има ограничена публичност, няма възможност за преразглеждане и за обжалване, за ревизият, включително при ЦЕТА и най-сетне става дума за накърняване принципите на демокрацията и прав, правовата държава, защото правосъдието се предава в ръцете на частни лица, като успоредна система със съществуващата правна система. За това съм съгласен с, бив, с аргументите на бившия конституционен съдия Клос в Германия, който вижда в този арбитраж накърнение, на, на, една, накърняване на европейското законодателство и дори разрив с международно-правните стандарти. Така че да се замислим, да не се окаже, че с такива арбитражи ще прехвърлим част от прерогативите на държавата в частни ръце. И освен това, питам се доколко решенията на подобни арбитражи ще издържат пред съда на европейските общности. Сега, що се отнася до регулаторната кохерентност, тук очевидно става дума за това, че трябва да се окаже влияние върху демократичните решения на парламентите, като се тук трябва да обсъдим въпроса доколко това може да се да стане. Това аз не я разбирам така правовата държава. Е, тук става дума за това обществото да стане зависими от економиката, да се е, осъществява някаква подчинена на пазарните принципи демокрация, което за мен не е добро решение нито за САЩ, нито за Европа. Председателят, благодаря, госпожа Халтова. Благодаря, господин председател. Мисля, че Комисията по правни въпроси на този парламент има огромна отговорност, а именно да даде своето становище по ключови елементи на те тип И смятам, че ние трябва да използваме възможно най-добрите експерти и експертни становища, за да дадем това становище. Също трябва да помислим за альтернативи на различните съдебни спорове по те тип И в моята група има голям скептицизъм относно така наречените IDS. Това са альтернативни механизми за спорове. И ако помислим, например, за ситуацията, каквато тя ще се развие в бъдеще, Смятам, че тези механизми за решаване на спорове по те тип ще бъдат всъщност първоначалният вариант и базата за много други типове подобни споразумения. Когато нашата група разгледа казуси, разглеждани под настоящия механизъм за решаване на спорове, видяхме, че всъщност не е съвсем вярно това, което казва комисията, а именно, че повечето се са за прилагане на законодателството. Много от случаите има директна атака към законодателството и в това отношение ние трябва да сме много по-критични отколкото господин Фос в подобен тип ситуации, неговия и това, което той казва в своето становище, защото а, ние тук трябва да вземем предвид, че не става въпрос само за индивидуални казуси, а по-скоро националните закони на от двете страни, които а, се сблъскат по някакъв начин. И че при този механизъм имаме един малко магиозен кръг, но мисля, че просто трябва да дискутираме на първо време. И когато господин Фос говори за възможност да се установи един постоянен съд в това отношение, нека да разгледаме предложението много внимателно. Защото ако погледнете настоящият механизъм за разрешаване на спорове, мисля, че този механизъм така иначе винаги е временно решение. И има много други правни експерти по национално право, които казват, че Съединените щати и Европа а, вече имат най-развитите правни системи в света, така че нашите системи могат да се справят с едно искане за едно оплакване от чуждестранна правна система или от чуждестранна единица, някаква фирма и решението да е правилно. Така или иначе, а, има и други големи държави, които най-вероятно ще развият подобни механизми. А, господин Каста каза, защо са толкова важни тази, тези механизми и защо те се използват вече. Те всъщност се използват за запазване и защита на инвестициите на развитите държави в, систем, в държави, които не са толкова развити, където правната система не е сигурна. Просто това е за защита на инвестициите. И същото, и също искам да кажа, че трябва да разгледаме много по-отблизо проблемите, които могат да възникнат при регулаторното сътрудничество. Имахме едно много интересно изслушване относно административните, административното право в Европейския съюз и в Штатите и една съпоставка беше направена между тях. Напълно съм съгласна тук с господин Фос, когато той каза, приемане на националното законодателство, това става най-вече чрез едни ам, легитимирани законодателни органи на европейско ниво или на държавно ниво. Но моята тревога тук е, че тези регулаторни правни органи могат да получат огромни правомощия и а, да надхвърлят дори правомощите на тези, които всъщност изготвят законите като парламент. И мисля, че това трябва да погледнем като предизвикателство пред регулаторното сътрудничество. И освен ISDS или това са, са споровете за решаване на, за механизмите за решаване на спорове, трябва да помислим и за други възможни механизми. Също има и правни експерти, които казват, че европейските съдилища отдават примат на европейското право. И механизмите ISDS всъщност отговарят на изискванията на европейската правна система. Знам, че тук има и държавни позиции, но ви моля да погледнете по-отблизо съгласуваността на вашата позиция с европейското право. Щеше ми се да обясня малко повече време понятията тук, защото нещата са много сложни. И, но мисля, че трябва да имаме една парламентарна позиция. Благодаря. Господин Фос, иска ли да отговори накратко? Съвсем накратко. Не знам дали е невъзможно да отговоря накратко. Ние непрекъснато задаваме, задаваме един въпрос. А именно, да създадем ли нещо или не? Да действаме ли или не? Ако просто кажем, ние сме против, няма да даваме тези права на инвеститорите, много е лесно това да се каже, но какво резервно решение имаме? Поне аз от тая гледна точка разгледах доклада. Мисля, че трябва да намерим добро решение за инвеститорите и за тях доброто решение как да си запазят интересите. Ето това е. И от юридическа гледна точка, един договор, който е преговорен – от чисто юридическа гледна точка. Той не зависи винаги от националното право. И именно за това не може да се намери решение на национално ниво. И не може да се прави обжалване пред тези съдилища. Така че имаме една ситуация, при която седим между два стола имаме две юридически системи, ние трябва да намерим решението. И мисля, че най-важното е да намерим едно решение, което да ни позволи да направим този шпагат. И можем ли да се доверим случая на принципа на правовата държава? Нека да погледнем също споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Имаше един отрицателен търговски баланс преди споразумението и сега, след споразумението, този баланс вече е положителен. Така че да се запитаме, какво искаме да имаме. До този етап се справихме добре. Но, ако искаме да имаме един излишък в търговския баланс, мисля, че това е добре за държавите членки. Сега няма да влизам в детайли дали а, такъв излишък а, на търговския баланс означава повече заетост, повече работни места или каквото и да е друго, но смятам, че като цяло това е положително явление. И имаме този юридически подход, който ни, който ни води Добре, оттам нататък как да избегнем юридическите дискриминации? Един тексаски съдия, към който ще се обърне, примерно, една фирма, той е частично избран от населението. Можем ли да кажем наистина, че той е независим? Не. Не е напълно независим. Защото той няма право чисто юридическа гледна точка да се произнася по международното право. Така че попадаме пак в същия въпрос. Ако хвърлим тази възможност, как бихме могли да запазим и да защитим интересите на инвеститорите? И а, винаги трябва да имаме възможност да имаме такъв механизъм за разрешаване на споровете който да се намесва, когато имаме тежък проблем. Затова трябва да се опитаме да проявим откритост е, и да е, решим нещата, тъй като аз не мога да си представя в момента как да защитим инвеститорите, включително нашите инвеститори. За регулаторната конферентност трябва да кажа, че ние като законодателство не е, определяме всичките норми и стандарти, ДИН и така нататък. Имаме ЦЕН, имаме ЦЕН ЕЛЕК, е, института по ДИН в Германия. Те определят стандартите без е, да се стига до същите проблеми или същите дискусии, е, за които говорим тук. Така че тук възниква въпроса дали е, ние сме тези, които да кажем, трябва, има определени групи извън законодателите, с които трябва да говорим за стандартите. Но да не изключваме, че при определени възможности законодателят да бъде елиминиран в някои случаи е, така че е, това също не бива да се забравя. За това още веднъж искам да попитам каква е альтернативата. И не може ли това, което до сега сме смятали за е, лошо, за недостатъчно, да, да го модернизираме така, че да привлечем инвеститори и все пак този принцип да се запази, а именно споровете да могат да се уреждат. И мисля, че принципът на правовата държава е, или е, всички са равни пред закона. Е, сега, нека не забравяме, че не всички инвестират в САЩ. Така че е важно инвеститорите да бъдат третирани еднакво. Нещата не са винаги едни и същи и не всичко може да се реши е, с еднакви принципи. Това е заложено в нашата конституция, в хартата на основните права, Госпожа Хаутова много разумно и уместно каза, трябва да помислим как можем да създадем съответен инструментариум с перспектива да, да включим една структура, за която да кажем да до сега един арбитраж не е бил най-доброто решение, но ако модернизираме нещата и вървим към съд по търговски въпроси, то нека да сторим това по подобаващ начин, че да се обърнем към така наречените недостатъчно развити държави. Има двустранни споразумения между европейски държави членки и САЩ, и аз не твърда, че те са недостатъчно развити, непременно, но смисълът на свободната търговия и на договор е, за свободна търговия не е да се решат спорните въпроси, а да може да се търгува свободно. И все пак, ако има проблеми, ние трябва да имаме механизъм за тяхното решение. Така че мисля че и по отношение на ТИТИП трябва да мислим за създаване на модел на бъдещето. Но трябва просто да се престрашим и да кажем, да, това може да е механизъм, който да се прилага за всички без дискриминация, защото ще се отнася ще се отнася за всички, които инвестират другаде. Затова искам да ви приканя да проявим творчество, да решим проблемите, но да създадем възможност и в бъдеще в свободната търговия да носи полза и печалба. Това е към кое трябва да се стремим. Е, мистер Андерсон. Председателя, е, благодаря. Господин Андерсон, е, кратка забележка. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Неколкократно докладчика попита каква е альтернативата за защита на инвестициите. Е, тъй като съм любопитен, бих искал да попитам докладчика какво е, мисли той плюсовете и минусите е, на застрахователна система за защита на инвестициите. Председателя, благодаря. Преди докладчика да отговори, господин Гарсия Берсеро е поискал думата. Е, той е заместник генерален директор на генерална дирекция търговия. Благодаря. Радвам се да имам възможност да обсъдя тук с вас е, е, коментари по тип, тъй като все пак ние сме измежду основните преговарящи. Считаме, че този е, дебат относно механизмите за решаване на споровете е един от ключовете и е, това е и ключов елемент в преговорите като цяло. Е, искам да спомена няколко коментара на комисията, да видите нашата перспектива и да ги вземете предвид. От страна на комисията е, е добре да има такъв е, механизъм за решаване на споровете от международен характер в споразумението. Реалността на системата е, че всеки двустранен договор има подобен механизъм, но тези механизми вече не съответстват на изискванията на 21 век. И за това трябва да има реформа в този арбитражен механизъм при инвестициите, е, защото има много страхове относно злопотребата с тези спорове. И в комисията Инта комисията представи е, основните елементи за тази реформа. Няма да влизам в детайли. Разбирам, че времето ви е много ограничено и със сигурност ще искате да проведете допълнителни дискусии тук във вашата комисия, но нека все пак да подчертая, че има три основни принципа за нас. Първият инвес... защита на инвестициите трябва да бъде дефинирана по много ясен начин, така че да няма никакъв риск за е легитимиране на регулаторни мерки, които вече са устарели за държавите членки и за Европейския съюз. Точно това се опитахме да направим споразумението с Канада. И аз предлагам да направим дори повече в споразумението с Съединените щати. Второ, ние сме убедени, че има нужда от реформа на системата, по, кой, по която се избират участниците в този арбитраж трябва да гарантираме, че те имат правилни квалификации, трябва и да са съдии. И това е една от реформите, която ние предлагаме и която ще бъде въведена в споразумението с Съединените щати. И също трябва да има правилен, адекватен правен контрол към подобни механизми. Тоест, винаги да може, ако арбитражният съд се произнесе и вие не сте съгласен, да имате възможност за обжаване към по-висока инстанция. И ако ние постигнем това с Съединените щати, със сигурност ще отворим вратата за една широка реформа в световен план на подобни механизми за защита на инвестициите. Няма да се разпростирам повече и а, със сигурност ще се радвам да участвам в други дебати във вашата комисия. Um, и по повод въпроса на колегата Андерсен е, за застраховане. Не съм мислял по тези възможности. Това е една, бих казал, гражданска възможност е, за решаване на економически проблеми, но това не променя факта, че не са на лице възможностите на правовата държава. В случая не се прилагат и може да има финансово уреждане на въпросите, но това не решава проблема. Е, дали застраховането ще бъде достатъчно добро, дали а, е, ще се решат въпросите, но имайте предвид, отговарям ви адхок, е, експромт. Не съм се занимавал с въпроса. Може да се помисли за форми на обезпечаване или а, застраховане на инвестиция дадена инвестиция, но това не е решение в сферата на правото, което се движим, международно и частно право. Въпрос на вкус, разбира се, но за мен това не е решение в духа на правовата държава. Това е една допълнителна възможност за финансово компенсиране или избягване на финансови щети, но това не е альтернативата, към която трябва да се стремим, ако говорим за защита на инвеститорите като такава. Благодаря. В такъв случай прекратяваме дебата към тази точка и стигаме до следващата точка, а именно а, програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка РЕФИТ. Благодаря, господин председателю. Неодавна вече имахме много подробна дискусия по програмата Рифит и аз поделих своите идеи и своите представи, така че няма да се връщам към въпроси, е, още повече, че и времето доста напредна. Искам само да припомня на колегите, че днес положението е различно в сравнение с момента, когато комисията излезе с своето съобщение за Рифит, юни миналата година. Тогава беше старата комисия, имаме нова комисия, имаме специален ресорен заместник председател на комисията за по-добро законотворчество и освен това, колеги, информ... комисията каза, че на 22 април трябва да очакваме нов пакет за по-добро законотворчество. Аз продължавам да смятам, че Рифит е, ще остане част от този пакет, който ще ни бъде представен на 22 април, което ни отвежда към важен за всички нас и за мен в частност момент – до сега се позоваваме на съобщението на комисията от юни 2014 година. Но времето си тече, чакаме новия пакет на 22 април и всички ние, включително и аз като докладчик, разбира се, но и всички ние, трябва да бъдем готови да се изправим е, в ситуация, при която ще е необходимо да актуализираме, включително и моя доклад. Така че е, колеги, може да се наложи и аз да променям текста в новите условия, ако такива възникнат. Така че, драги колеги, мисля това е важно и за вас нещата ще бъдат актуализирани и тогава може би ще се наложи да променим нюансите, да променим някои моменти от доклада. Само да кажа, че текстът е разструктуриран в 7 раздела е, разглеждала съм въпроса за по-доброто законотворчество, консултации с заинтересованите страни, оценка на въздействието, въпроса за така наречения дените тестове на малки и, сред, малки и средни предприятия, оценки експост, изпълнение на европейското законодателство в държавите членки и накрая оттегляне на законодателни предложения от комисиите. Комисията. Сега няма да се спирам на всички тези въпроси. Искам само да кажа, че според мен е от основно значение това ние като парламент да приветстваме заявеното от комисията за становище, че ще има ново споразумение с парламента и комисията и съвета. Много отдавна го очакваме и мисля, че тук е важно да подчертаем, че не говорим за количество, т.е. за броя законодателни актове. Всички ние сме задължени зорко да следим качество на законодателството. И ако 28 държави членки приемат общи европейски законодателни актове, това е също много важно, защото ще доведе до по-малко бюрокрация в Европейския съюз, заменяйки 28 национални уредби е, специално въпроса за така наречения тест на малки и средни предприятия заслужава интерес – Комисията обещава да работи по въпроса. Малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика и е важно да бъдат облегчени. И едновременно с това, друг важен момент, колеги, и в всеобщ интерес е следното. Трябва да не допускаме намаляването на бюрокрация да доведе до ограничаване правата на работещите. Тези права трябва да бъдат гарантирани. И се радвам, че комисията в съобщението си за Рифит изрично споменава, че не това е нейна цел. И ако позволите, искам да се спра на един е, важен за мен момент, а именно оттегляне на е, законодателни предложения. Тук се отнася, тук се говори и до правата на парламента. Новата комисия за първи път поставя този въпрос е, тя преразглежда всички законодателни актове, по които се работи. Както знаете, има доста предложения за оттегляне но парламентът не е съгласен навсякъде. Е, през януари на гласуване ние казахме, ние като парламент не искаме да бъдат оттеглени някои законодателни предложения. И това води до конфликт между институциите по отделни въпроси. И аз в доклада обръщам внимание на един според мен сериозен проблем, а именно комисията предложи да се оттеглят законодателни актове с коментара, че в съвета не се очертава съгласие. Ние обаче като законодатели може да сме взели вече отношения. И тук всъщност възниква дисбаланс между двете законодателни камери. Не се отчита позицията на парламента. За мен това е важен въпрос, щом говорим за по-добро законотворчество и в бъдещите преговори с комисията и съвета трябва да обърнем внимание на това. И накрая, установих, че в немския текст в точки 22 и 28 има дребни грешки, е, съответните отговорни за това звена ме увериха, че утре ще намерим в мрежата е, новата вярна редакция. Така че, колеги, е, с радост очаквам вас бъдещата ни съвместна работа. Срокът за изменение е 30 април, т.е. една седмица след новите предложения в пакет на комисията. Така че тогава заедно ще помислим какво още да включим в текста. Благодаря. Thank you very much. Uh... Председателя, благодаря. Uh, благодаря, господин председател. Моята група е като цяло удовлетворена от е, проекта, който е предложен и е ясно е, че не трябва да се преосмисля количеството, а качеството. Е, вярно е, е, че европейските правни инструменти трябва е, да се прилагат в 28 държави членки, т.е. 28 правни системи. Аз чух това, което тя каза, че принципа за политическа неприемственост, това е понятие, което комисията често използва, за да оттегля предложения, но аз мисля, че това не спазва сътрудничеството и доверието между институциите, една от които е и Европейския парламент. Така че ние трябва да настояваме за дискусии в компетентните комисии на Европейския парламент преди да се взимат решения. Много е важно, освен това, че оценката на въздействието не заместват политическата оценка. Те са важни инструменти, но е, не са е, върховната истина. Е, така че в край на краищата позицията се взима съобразно политическа преценка. Ние сме съгласни с а, това, че госпожа Кауфман постави ударението върху диалога между законодателите, гражданите и социалните партньори. А, и за това аз очаквам е, съвместната работа с госпожа Кауфман. Искам само да ви напомня, че утре имаме изключително важно изслушване, е, което е нещо много важно като правен инструмент, а именно директивата за лятното време. Искам само да повторя това. Председателят, благодаря. Е, госпожа Гуталант. Благодаря, господин Дътър. Аз също искам на свой ред е, искам да благодаря на госпожа Кофман е, за това, което виждам. Е, тя работи по доклада и аз мисля, че вървим в правилната посока. Аз обаче смятам, че има проблем точно с това, което посочи и докладчика, а именно е, положение, при което Европейската комисия заявява, че определени законодателни актове трябва да бъдат оттеглени или защото е, са сложни, за да е, бъдат прокарани през целия правен процес, или е просто ще бъде по-лесно, ако нямаме толкова обилно законодателство. Аз мисля, че и е, двата довода са полезни за Европейския съюз. Ако ние искаме като Европейски съюз да се обърнем към бъдещето, трябва да се проведат необходимите дискусии и е, да е, спазваме материите, които, е, по които работи Европейския парламент. От друга страна, другия довод, е, че определени законодателни актове трябва да бъдат оттеглени, защото ще бъде добре да няма толкова обилно законодателство и това ще улесни работата на дружествата. Това са дискусии, които можем да проведем. Комисията по околна среда, както и Комисията по правни въпроси, ние е, смятаме, че законодателството, зеленото законодателство страда от подобен дневен ред. Ние смятаме, че това е проблем, защото някои дружества ще бъдат в по-добро положение, ако постигнем съгласие по определени стандарти в Европейския съюз. Така че това не е от полза нито за напредъка в Европейския съюз, нито за улесняване на работата на дружествата. Е, така че е много хубаво, е, че обсъждаме въпроса днес. Благодаря, госпожа Ниблер. Да. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, аз също искам да започна с думи на сърдечна благодарност за проекто доклада към нашата колежка докладчик. Е, в доклада са намерили отражение много моменти, които аз напълно подкрепям е, приветствам факта, че тя е направила един много конкретен обзор по темата Рефит, а не се е впуснала в разглеждане на отделните законодателни актове, което не би било и целта на нейния доклад. Има много отделни моменти, госпожо Кауфман, по които съм съгласна. Ще повторя някои от тях. Значи, първо качество, после количество в законодателните предложения. Това трябва да бъде важно за нас. Години наред говоря за това в парламента че трябва да оптимизираме собствените ни оценки на въздействието, за специализираните комисии и така нататък, които трябва да се занимават с този въпрос. Е, е, подхода по отношение оценката на въздействието на Европейската комисия също съм съгласна и специално за малките и средни предприятия и казаното за проверките за тях е, както и казаното за държавите членки да се изпълнява само това, което е предвидено. Струва ми се, че е много добре формулирано. Подкрепям напълно. Имам два момента, по които не съм на вашето мнение, пък и не винаги това е възможно. Точка 30 за казаното за работната програма на комисията, амбициозна и така нататък. И специално казаното, че след думите трябва да следват дела. Комисията ясно заявява, че иска да промени някои неща, да не се плита в темие, а, а да прави нещата по нов начин, разумен подход според мен, това може наистина да бъде приветствано. Предложението за социалните партньори, които трябва да бъдат привилегировани, а, така за мен това е повод за критичен размисъл, но има за какво да си говорим като цяло Вашия проект доклад съдържа много важни моменти. Нашата политическа група би искала да допълни някои неща, особено що се отнася до конкретните инструменти е, и могат да попаднат под темата по-добро законодателство. Много колеги се включиха в работата. Аз съм е, е, сторонник на принципа е, one in, one out, но както и за възможността за включване на клауза за приключване на съответното действие на закон. Но има и други неща, които трябва да могат да бъдат преразгледани нещо, което много ме вълнува. Може би трябва да го обсъдим и с другите политически групи за липсата на приемственост колегите в Бундестага в Германия имат сериозен опит в това отношение. При нас в Европейския парламент нещо не говорим много за това, но темата си заслужава. Имаме нов парламент с 60% нови колеги и така нататък. Все теми, по които можем да говорим. Можем да го направим по повод вашето предложение, но винаги трябва добре да се помисли по тези въпроси. Като цяло, по цяло подходът ви е добър и аз приветствам предложения от вас документ. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо Регнер. Е, благодаря. В допълнение искам да кажа две неща, особено датата 22 април може би наистина тогава ще получим нова гледна точка. Първо, така наречения годното от нас Golden Plating, да се търси сега не винаги успяваме балансираната позиция на госпожа Кауфман, но нека припомня, че много сфери на социалното и екологичното законодателство се говори за минимални стандарти. А минимални стандарти не означава, че е, се третират по-добре Тоест, минимални стандарти означават просто минимални прагове. И ако на национално ниво се преследват по-високи цели, можем само да поздравим тези държави членки. Така че ми се струва, че е много важно да кажем какво означава изпълнение едно към едно при директивите, например, но ако се прави нещо повече, в това няма нищо лошо. Напротив, нещата се доразвиват, особено в, ако говорим за социалната и екологичната област. Второ, става дума за един от случаите на законодателна инициатива, от което комисията някакси не се възползва за работата с социалните партньори. Тук идеята в договор за Европейския съюз е, е онези, които в определени области е, идват от практиката е, като социалните партньори да постигнат съгласие, е, да говорим за общо европейски колективен трудов договор, т.е. Е, този надбраншови диалог, нещо, което се е родено от практиката това, което прави комисията в момента е, е прави се опит за ограничаване влиянието на социалните партньори. Е, това те може да стане единствено чрез промяна на договор за Европейския съюз, което разбира се е невъзможно, но комисията действа поетапно. етапно и искам да призова към внимание. В крайна сметка нещата не отговарят на е, действителността да се провеждат онлайн е, е, консултации, малко като студенти, които си пишат дипломната работата, но това са важни неща, като да речем социалните партньори трябва да имат възможност също да си кажат думата. Трябва да бъдем внимателни. Тази възможност тази възможност за социалните партньори е, да не бъде разводнена. В момента не е дошло времето да се говори по този въпрос. Нека изчакаме да видим какво ще предложи комисията, но аз виждам не само възможности за по-добро уреждане на нещата, но понякога и рискове. Госпожа Ханибал. Благодаря, господин председател. Искам е, е, да се изкажа накратко е, по това, което вече казахте. В последната част комисията отегля предложението по висящи предложения. Това е много безпокоително това много ме обезпокоява и доколкото знам, поне аз, това се случва за пръв път. Ако комисията иска да въведе е, така наречения принцип на политическа неприемственост, е, би трябвало да се допита и до парламента, защото е, повечето тези неща всъщност би трябвало да бъдат обсъдни от парламента преди да бъдат оттеглени. Аз работя по директивата за отпуската по майчинство и нашата комисия е много обезпокоена за това. Аз мисля, че ако е, трябва това, което ние правим е, е, да се отменя, всъщност трябва да има същинска дискусия, защото ние сме с законодатели и нашите възгледи като възгледи на парламента трябва да бъдат взети под внимание. И аз мисля, че тази материя е изключително важна. Ако има съгласие между двете страни, че така може да се действа е, и както някои държави членки е, не могат да разчитат на бъдещи парламенти, това е чудесно, но е, всъщност трябва да се стигне съвместно до това и не трябва комисията съвсем произволно да го решава. Това е неправилно. Искам да подчертая тази част на доклада, защото се минава налага се нещо на парламента от комисията. През парламента е, се е, приеха тези висящи процедури, просто защото съвета не взе решение. Това едва ли е основателна причина. Председателят, благодаря ви. И е, преди да дам думата на комисията, искам само да ви кажа, че съобразно настоящите формулировки в договорите, комисията има право да отегля всяко предложение. Е, така че това е правната ситуация. Може би, е, може би не е полезно за нас, но е така. Господин Сподли има думата от името на Европейската комисия. Е, благодаря много, господин председател. Ще се огранича до 4-5 кратки забележки. Първо, мисля, че ние малко изоставаме според предвидения график, така че вместо на 22 предложението ще бъде готово на 28 април. Е, колкото е, до е, така наречения въпрос Рифит, искам колкото може по-категорично да подчертая, че намерението е да се запази защитата на обществения интерес, а не да се отслабва тя. Ние искаме с европейските регламенти да не се намаляват стандартите. Сега, аз няма в момента да взема отношение отношение по е, пакета за по-добро регламентиране, но е, искам да се спра на е, дискусията между комисията и парламента, различните проучвания, доклади по прилагането, всякакви искания от страна на комисията към целия парламент. Ние виждаме, че има различни партньори и обществен интерес, така че ние трябва да бъдем координатори. Колкото до оценката на работата с националните парламенти, ние приветстваме това, което се казва в проекто доклада и има е, много е, е, идеи, по които сме съгласни, особено при изработването на нашите проекти. Естествено, европейските държави имат различни системи и парламента няма да прави оценка. Националната администрация прави такива преценки. Освен това, е, ние е, от със сърце подкрепяме е, работата колкото се може по-отблизо с държавите членки по приложението, защото отражението на европейското законодателство и е, съответно тежестите, които проистичат от него, определят и как ще се прилага европейското право от държавите членки. Така че е важно е, да се види какво ще бъде въздействието е, на европейското законодателство, като си имат предвид различните подходи на държавите членки при прилагането. Отбелязах си всичко, което казахте във връзка с оттеглянето. Искам да кажа две неща. Първото е, че има практика и ние сме поели ангажимент към парламента да съобщаваме оттегляне и обясняване защо оттегляме даден текст и съответно чакаме. Е, чакаме отговор от страна на парламента. Чакаме отговор също така и от съвета. В момента съвета по общите въпроси подчерта, е, че е, приветства подхода на комисията. Те не се посочват индивидуални оттегляния и ние разбираме, че по някои точки парламента признава, че няма да приема резолюция. Ето защо ние вървим напред. Ние няма просто да съобщаваме оттегляне, докато не се потвърди, е, че сме получили позиция от страна на парламента. И накрая, във връзка с социалните партньори, е, комисията започна своята работа, както се е, споразумяхме. Приоритет на комисията Юнкер е да развива диалога с социалните партньори и да сме сигурни, че използваме най-добрите съвремени методи, когато започна нашата работа. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Е, това беше последния изказващ се по списъка. Дали госпожа Кофман иска да вземе отношение? Um, uh, благодаря, господин председател. Наистина, първо благодаря най-сърдечно на всички колеги, които направиха изказвания. И, и направиха изказвания и предложения по моя доклад искам да се спра за кратко за въпроса за оттегляне на предложение, липсата на приемственост, поради казано от госпожа Ниблер. Парламентът в наше лице трябва да реши какво искаме. Наистина няма, не направихме резолюция подобната програма на комисията, но имахме гласуване в пленарна зала и взехме отношение по отделни законодателни предложения, като ясно заявихме, че някои от тях не биват да бъдат оттеглени. В точка 30 те са посочени. И разбира се, комисията има право да оттегля предложенията си, дори ако вече парламента ги е разгледал. Но едновременно с това ние имаме споразумение и договорно с комисията от 2010 година, където се казва, че комисията трябва подобаващо да вземе предвид позицията на парламента. Тоест, предполага се отношение и преценка на двете институции. И точно за това става дума. Аз искам ясно да кажа, че позицията на парламента трябва да се, вземат, е, да се вземе предвид. Имаме конкретни решения в пленарна зала по този въпрос. Въпросът е как, какво от тук насетне. И освен това, сега чуваме, че пакетът на комисията ще бъде готов на 28 22 за мен от тук проистича въпроса за срока за измененията. Това означава, че и, и аз и колегите ще имаме само два дни а, за а, изменения. Много е малко. Нека да решим, че ще имаме една седмица след представенето пакета на Комисията за по-добро законодателство. Нали? Съгласни сме. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега приключваме дебата по този въпрос и искам да помоля господин Кавадатуча да обяви следващата точка, тъй като става дума и за мен и аз съм страна в известен смисъл. Мерси, Благодаря, господин председател. Колеги, а, сега освободихме тук господин Свобода от председателската му позиция, за да е чиста съвестта и му давам думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на чешки. Колеги, позволете ми да ви представя проекто доклада за правата върху интелектуалната собственост, план за действие на Европейския съюз. Този план се състои от 10 предложения, които трябва да допринесат за по-добри резултати за прилагането на правата за интелектуална собственост. В рамките на дискусията бихме могли да говорим още за реформата, и бихме могли също да се обърнем към комисията, защото комисията определено си дава сметка за промените и за нуждите от отговор на тези промени. Със сигурност няма съмнение, че никой няма да се опитва да обвинява като престъпници отделните лица, които нарушават тези права но когато говорим за организирана такава дейност, тогава вече със сигурност имаме престъпна дейност. И да имам, имаме за цел да проучим настоящата ситуация, да анализираме различните становища на отделните а, заинтересовани страни. Целта е да видим в каква среда трябва да се разглеждат тези е, въпроси, свързани с е, интелектуалните е, права. Знаем, че трябва също да имаме много ясно насочени информационни кампании. Те трябва да вървят и в двете насоки, да показват разбиране по различните собствености на различните ползватели. Правата върху интелектуалната собственост са тясно свързани с развитието на економиката и най-вече с подкрепата за малките и средни предприятия. И тук е приоритета ни. Ето върху този елемент трябва да се съсредоточим. И трябва също да подчертаем, че в настоящата дискусия, която се води най-вече относно онлайн услугите, трябва да разгледаме всички нарушения на правата на интелектуална собственост. Проектът докладът ви беше представен. Имате го пред вас и сега искам просто да потвърдя на всички колеги, докладчици в сянка, както и всички останали, че съм готов да изслушам вашите забележки и коментари. Благодаря. А, имаме още три точки и не знам как ще се ограничим във времето. А, моля, бъдете извънредно кратки в изказванията си. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Свобода. Наистина трябва да дефинираме една политика, свързана с правата в интелектуалната собственост в Европейския съюз и да не забравяме, че насърчаването на тези права е ключов елемент за економическия ръст трябва да намерим ефективни методи да защитим създателите, тези, които а, са иноватори. Напълно подкрепям вашите приоритети и нуждата да включим всички действащи лица а, за, е много важна и не трябва да забравяме задължението ни да се борим с а, пират, пиратирането, както и с а, фалшифицирането на произведения. И виждам, че вие също настоявате на кампаниите за информираност на гражданите и а, искате в тези кампании да се покажат щетите а, към авторите, които нанасяме на авторите и също сте посветили и една глава, свързана с малките и средни предприятия, които а, нямат средства да се борят а, с това нарушаване на техните права. И е само една малка резерва, господин председател, нищо, нищо особено. А, просто в параграфи 8 и 9, където говорите за една причина следствена връзка, за липсата на доставки на законни такива продукти тласкат потребителите към незаконните такива. Мисля, че има нещо, което бихме могли малко да променим. Може би дори чисто семантична формулировка. Мисля, че в много държави и сектори има огромна, огромни усилия за предоставяне на такива легални услуги, така че не може да правим такива причинно-следствени връзки. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Кастер. Президент. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Свобода за доклада. Мисля, че в плана за действие на Европейския съюз трябва да има предвид няколко неща. Първо, правилен баланс между прилагане на закона и защита на личните данни на клиентите. Мисля, че тук трябва тук там е да се потърси по-добър баланс. Особено е, зачитането, неприкосновеността на личната сфера на клиента. Е, бих е, искал да чуя повече за принципа следвай парите. Поставил съм си и въпросителни дали този принцип не води до защитата на интересите на частни потребители не е накърнен при различни форми на проверка. Защото принципът следва и парите може да е свързан с въвеждане на някои проверки и форми на контрол, които могат да ограничат или да накърнят личната сфера. Освен това, в доклада ви се говори за наказателно преследване, е, господин Свобода. Да не се стигне до криминализиране на поведението на потребители, които добронамерено и без да знаят извършват нарушения. Да бъдем внимателни. Освен това, според мен е важно в рамките на плана за действие на Европейския съюз да се вземе отношение към авторските права. Правят се съкръщения, особено в културната област, област. Нека защитим правата на културните дейци. И накрая. Нуждаем се от надежни данни, надежно разглеждане на евентуалните социално-економически последствия от нарушенията на търговските права. Изследванията и проучванията тук все още не са достатъчно достоверни и не дават устойчив резултат за последствията от подобно поведение при защита на правата. Благодаря. Сега госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като времето напредва. Искам да поздравя докладчика и председателя, разбира се, и искам да кажа, ам, че не съм за наказване на хората, които не винаги спазват авторските права, но считам, че има едно такова ам, съучастничество, едва ли не, за тези, тези, от тези, които нарушават авторските права и ще представя изменения в това отношение. Просто парламентът не може да твърди, че можем да считаме за законно нарушаването на авторските права. Просто изразявам неудовлетвореността си. Сега господин Андерсон. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика за свършената работа. Видимо, считам, че той е положил много усилия за написането на този доклад, един много добър доклад и ще публикуваме изменения, ще внесем изменения, за да го подобрим. Надявам се да постигнем споразумение и компромиси. А съвсем накратко, Много съм уморен, за да говоря на английски. Ще видите моите изменения и се надявам, че ще се споразумея. Извинявайте, много съм и море. А, това е най-хубавото изказване, което съм чувала и то доста време насам. Но определено имахме нужда от малко а, хумор тук. И сега някой друг иска ли да се изкаже? Първи път, втори път? Да. А, наблюдавам ли, госпожо Бържа? Съвсем накратко в отговор на господин Костер относно а, механизмите, които биха могли да засегнат отделните индивиди. Идеята не е това. Идеята е да дадем някакви информационни кампании и също тези междинни посредници да бъдат да бъдат информирани и съответно да бъдат сложени в регулаторната рамка, те всъщност да гарантират, че продуктите им са законни. Просто, че тези продукти, тези незаконни продукти не влизат в, в веригата. Мисля, че това е най-важното. Просто исках да направя това разяснение иначе работим на вятъра. Благодаря. А сега, господин докладчика. Благодаря. Първо, тук си получих урок. Как можем да бъдем много бързи в дискусията? определено ви благодаря за този урок. А, напълно съм съгласен с вас и очаквам с нетърпение измененията. И е, що се отнася до о, наказанията, санкциите, е, принципът на наказателното право е, че имаме нужда от а, осъзнаване на престъплението. А, относно казаното от госпожа Делво, моят доклад никъде не казва, че законно да се нарушават авторските права. Надявам се, че не съм направил такава грешка, да го кажа. Не е това намерението ми. И ако така сте го чели, значи трябва да променим и очаквам измененията. Да, и вие не сте нарушили времето. Да, връщам ви сега председателския пост. Мистер Къстър, um, can we take very briefly point number 10? Господин Кастър, съвсем накратко. Може. Господин Тимерманс на последното заседание на Комисията по правни въпроси заяви, че комисията ще оттегли предложението за реформа е, за правото на фон, по отношение на фундациите като част от програмата РИФИТ. Е, просто трябва необходимо е единодушие, а то не може да се постигне в съвета. Няма да навлизам подробности. Е, според мен е почти не може да се очаква тук да започне нова инициатива, колкото е, и да ни се иска да имаме такова законодателство. Опитах се в едно писмо до господин Тимерман, за да го разубедя да, да свали разпоредбите относно фундациите, но той ми отговаря, че тъй като няма единодушие в съвета, а и няма резервен вариант, така че въпросът е, остава без промяна. Thank you very much. Благодаря. Мисля, че няма какво да коментираме този въпрос. Е, темата е изчерпана. Ако е така, защото не виждам желаящи да направят изказване, имаме два много точки въпроса ин камера. Моля всички, които нямат съответни правомощия да участват в това заседание ин камера, да напуснат залата бъргаво. Моля оставащи